Morning, dear, dear colleagues. I would like... Добро утро, колеги. Моля, заемете местата си. Искам да приветствам с добре дошъл Марио Сентено, председател на Еврогрупата. Трябва да прочета няколко кратки съобщения. Първото е с документи на заседанието на комисията. Сигурно сте установили, че повече че повечето от вас не разполагат с, с обичайните документи. Това е вследствие на мейл от 6 декември, в който съобщихме за промяна в политиката. Целта е да дадем своето участие в намаляване на емисиите на въглероден окис. Правилото е, че само онези депутати, които са пожелали да им бъдат предоставени документи, ще ги получат. Също така можете в, на по-късен етап да се запишете за получаване на документи или пък да се отпишете, така че всеки от вас, който промени решението си да се свърже с, с секретарията. Сега решенията на координаторите, номинации за системата е за ДДС, социалистите и демократите, сътрудничество с Норвегия по ДДС, Обединената левица, изменено предложение на регламент за укрепване на административното сътрудничество в областта на ДДС ЕКАРЕ, е обща система за ДДС с задължение за спазване на минималните изисквания, социалисти и демократи, общ ставка от ДДС за МС, ПНП, пруденциални инвестиции, НП, пруденциални изисквания към инвестиционните дружества, НП, бюджет 2009, всички раздели бюро, бюрото. Брексит бюрото взе решение за допълнителните промени към работния метод. Делегация Франция, 14 февруари тази година взехме решение за местата за разпределение. Делегацията постигна успех. Обществени изслушвания взехме решение да поканим гости за изслушването по а, устойчиви финанси, бъдещи назначени в ЕЦП. Координаторите взеха решение за следващите стъпки – те бяха предприяти в понеделник. В също така економическото управление взехме решение за мисия в Атина и за това как да работим за наблюдение на страните, участвали в програмата. Отложихме дискусиите по пакета за економически и съюз. Проведе се е, дискусия за назначение в ЕЗАК е, по е, Европейската сметна палата и специалните доклади и тема, която ще бъде представена на заседание на председателите на комисиите, планът Юнкер, финансов сектор и по контрол върху Делегирани актове в писмена процедура, формат на публичното изслушване отлага се, постигнахме споразумение за ефективността. Благодаря. Сега трябва да одобрим протокол от заседанието на 11 януари 2018 година. Трябва да одобрим и дневния ред. И най-сетне Добре дошъл на Марио Сентено, председател на Еврогрупата за редовния економически диалог. Според мен това е много обещаващ признак за добър диалог с парламента. Вчера бяхте на интерпарламентарната конференция с депутати от националните парламенти. Днес сте тук в економическата комисия за първия економически диалог въз основата на регламент 146 черта 97. Приветстваме тази възможност да започнем редовния диалог с вас и се надяваме че между Европейския парламент и Еврогрупата ще се води под отворен диалог, особено с оглед на етапа, в, в който се намираме. Вчера казахте, имаме възможност да предприемем решаващи стъпки напред, за да изградим банковия съюз и да реформираме економическия и валутния съюз. Нашата комисия би искала да ни кажете нещо и за резултатите от заседанието на Еврогрупата в понеделник по-конкретно Гърция и промяна в гледната точка към Европейския фонд за стабилност. Знам, че се водят оживени дискусии за банковия съюз. Много са актуалните теми. Марио, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. За мен е удоволствие да съм тук в Европейския парламент и в вашата комисия ЕКОН. Това е първият економически диалог, който провеждаме. Приемам на сериозно своята роля, демократичната отчетност, която ми се възлага, и смятам, че трябва да идвам в Европейския парламент максимално често, за да обсъждам с вас економическото развитие. Ще започна с няколко думи за економическата прогноза. След това ще ви представя и работата на Еврогрупата по отношение на предизвикателствата в националните политики. Ще говоря и за задълбочаващия се економически и паричен съюз, ИПС. Ще приключа с няколко думи за програмата за Гърция в рамките на Европейския механизъм за стабилност, която е доста обещаваща. Що се отнася до економическата прогноза? Виждаме, че економическият цикъл вече се подобрява. Това не се случва случайно, а поради положените положените усилия. Днес заседаваме и по-настоящем е, нашата европейска економика става свидетел на един от най-сериозните подеми. 19 поредни три месечия имаме на растеж на БВП. Днес успяваме да пожънем плодовете на економическия растеж поради реформите, които проведохме на национално и на европейско ниво. Ответната реакция на кризата беше бавна, това е вярно, особено що се отнася до заетостта и инвестициите. С течение на времето обаче успяхме да коригираме дисбалансите и да укрепим институционалната архитектура на общата ни валута. Не отдавна получените економически данни и прогнози показват, че растежа следва да се запази и освен това показва, че макроекономическите дисбаланси от изминалите години ще продължат да намаляват. С други думи, днес ставаме свидетели на положителни тенденции в нашата економика. Те са вследствие на реформите, които приехме и продължаваме да приемаме. Виждаме, че се създават все повече и повече работни места, подобряват се публичните отчети и има по-балансирана външна позиция. Като цяло, това намаляване на дисбалансите води до устойчив и приобщаващ растеж. С течение на времето тези положителни тенденции ще намалят въздействието на кризата и страните ще продължат да излизат от публичната и частната задлъжнялост. Необходимо е обаче да се подобри основата, която вече сме положили, за да има и растеж. Трябва да запазим положителните тенденции. Така стигаме до политическия микс. Той трябва да е такъв, че економиката на еврозоната да е структурно по-силна и да насърчава балансирания растеж. За тази цел имаме нужда от внимателно калибриран набор от национални фискални политики, е, който да отговаря на две цели. От една страна трябва да гарантираме, че можем да се справим с въздействието на цикличния спад, е, на който ще станем свидетели. Сега е време да създадем фискалното пространство, което да ни даде такава възможност. Пакта за растеж и стабилност ще остане нашия основен компас в фискалната политика. И аз съм е, уверен, че комисията ще продължи да прилага съответните инструменти разумно. Имаме нужда от стабилна фискална политика, но тя не е достатъчна за трайния успех на нашия економически модел. Трябва да можем да поддържаме растежа в неблагоприятен контекст. И ето защо всички държави трябва да бъдат економически стабилни. Когато се появят периодите на по-неблагоприятна парична политика, както видяхме през последните няколко години. Ето защо трябва да продължим да залагаме на конкурентоспособността и да правим инвестиции е, с високо качество. Разходите трябва да са приоритет за нас. Вярно е, че в еврозоната има подем, но е, много от инвестициите са на нежелани нева и останаха такива през последните години. Това се дължеше на, на кризата и на последиците от нея. Сега имаме нови възможности с оглед и на лихвените нива. Имаме нужда от политики, които ще дадат възможност на нашите економики да се адаптират към глобалните предизвикателства, които постоянно се променят. Необходимо е компаниите в еврозоната да могат да инвестират, да участват в иновации и да мобилизират труд. Освен това, да работиш би трябвало да бъде както доходоносно, така и удовлетворително. Тук говоря за справедливото данъчно облагане, образованието и обучението. С други думи, трябва да има растеж, който да е приобщаваш и трябва да има економически модел, от който да се възползват всички държави. Освен това, трябва да можем да реализираме потенциала за растеж, а той е много голям. Той все още съществува в нашия твърде голям достатъчно голям единен пазар. Еврогрупата трябва да играе ролята на катализатор и на координиращ фактор във всички тези области. Това е, тъй като економиките в еврозоната са взаимно свързани и е необходимо да се вземе предвид, че националните политики, независимо дали са фискални или структурни, надхвърлят националните граници. Миксът от политики може да изглежда добре на хартия, но за да проработи трябва да оправдаем очакванията и да гарантираме, че ще се прояви голяма доза търпение. Понякога търпението не е достатъчно в рамките на политическия дебат. Опита ни показва, че стабилните политики ще доведат до солиден растеж. Нека да кажа няколко думи за задълбочаващия се економически и паричен съюз. Да се подготвиш за бъдещето е отговорност на държавите, но в Европа това представлява и колективна отговорност. И така искам да кажа няколко думи за задълбочаването на ИПС. Ще говоря кратко, тъй като вчера вече представих своите виждания в изказването си в рамките на Европейската парламентарна седмица. Финансовите министри ще работят усилено, за да може нашите лидери да приемат първите решения през месец юни. Искаме да приключим банковия съюз и да задълбочим допълнително европейския механизъм за стабилност. Ако искаме всичко това да успее, трябва да говорим първо по същество. Пътната карта от 2016 година е нашата основа. Не започваме от нулата. През юни ще трябва да имаме ясни цели, които трябва да бъдат изпълнени. Това обаче няма да е края на дебата. Всъщност това ще е началото на един нов етап на постепенно прилагане. Ще разгледаме и други идеи, като общия фискален капацитет и по-добри правила, е, фискални правила в е, еврозоната. Естествено, не мога да изпреварвам резултатите от е, разговорите на министрите на срещата на върха през март но съм оптимист, че ще може да се обединят министрите около едни разумни решения. Политическата воля присъства. И знаете, че има желание да се използва уникалната възможност, която се отвори в момента. Освен това, има и много общи позиции, над които трябва да надградим. Искам да подчертая, че усилията, които правим, имат само една цел да се укрепи стабилността на еврозоната. Когато правим това, ние искаме да гарантираме, че няма да поемаме същите рискове, които поехме в миналото. Тогава, когато еврото не беше напълно готово да издържи на кризата. Ако направим еврото по-силно, ще направим добра услуга на всички наши граждани и ще създадем среда, която да е благоприятна благоприятна за растежа и за доверието. Както казах и вчера в Европейския парламент, еврото е средство за постигане на целта, а не цел сама по себе си. В заключение Гърция. От началото на десетилетието програмите за економическа промяна в Гърция постоянно се обсъждат в еврогрупата и в рамките на економическия диалог, който сте провеждали с моите предшественици. Процесът беше много труден, не на последно място за гръцките граждани, но мисля, че вече сме преминали през най-критичните етапи на процеса. Новините, които идват от гръцките институции са окоръжителни. Данните показват, че гръцката економика се е върнала към растежа през изминалата година. Страната възстановява достъпа си до пазарите и прогнозите са положителни. На същата си през януари Еврогрупата стигна до политическо споразумение относно третия преглед на програмата и това споразумение беше постигнато без кой знае какви проблеми. Гръцките органи сега прилагат още няколко неизпълнени мерки и прогнозата е положителна. След като работата приключи, Европейския механизъм за стабилност може да отпусне още един транш, включително и първи транш към буфера от парични средства, които Гърция е, събира в момента, за да гарантира бъдещата си безопасност. Съответно, очакваме Гърция да излезе успешно от програмата си по Европейския механизъм за стабилност през август тази година. В идните няколко месеца Еврогрупата очаква е, да работи за това да улесни връщането на Гърция към пазарно финансиране. Е, имаме единно обещание, поето от Еврогрупата в тази връзка през юни миналата година. Естествено, решението за края на програмата ще се вземе след като бъдат взети всички мерки, след като бъде направен анализ на стабилността. Когато гледаме за бъдеще, в бъдещето много е важно да се поеме отговорност. Аз съм работил като финансов министр на Португалия и знам, че е много важно да имаш стратегия за структурни реформи за растеж, за да не изчезнат просто така добрите резултати. Гърция приема много сериозно своите задачи. Правителството подготвя една цялостна стратегия за растеж, която ще представи на Еврогрупата. Тази стратегия ще е много важна, за да се определят чертите на така наречената рамка след приключване на програмата. И е, тази стратегия ще е много важна, за да може Гърция наистина да бъде на равна нога със своите партньори и да остави кризата зад себе си. Очакваме с нетърпение това да се случи. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Благодаря. Благодаря ви за тези задълбочени коментари. Вчера разговаряхме с гръцкия министр на финансите, за да направим равносметка на постигнатото и повечето изказалите се дадоха положителна оценка на работата, извършена от двете страни гръцкото правителство, европейските институции. Правителството изпълни предварително поетите ангажименти и дефинира стратегия за растеж. Това са хубави новини и се надявам да продължи по този път и работата, която се предприе да даде резултати. Сега колегите имат думата за въпроси. Буркрат Балц. Благодаря, господин председателю. Господин Сентенио, и от а, своя страна искам да ви приветствам с добре дошъл в нашата комисия. Мога да говоря и от името на ЕНП и ще кажа, че много се радваме за това, че имаме възможност да извършим размяна на мнение с вас. Имам въпрос, свързан с заседанието на Еврогрупата в началото на тази седмица. По време на това заседание ясно посочихте, че, е, че желаете да има система за гарантиране на спестяванията в Европейския съюз. Система, банковата система в Европейския съюз е такава, че в <clears throat> момента една бъдеща система за гарантиране на спестяванията не предвижда никаква възможност за отклонение от правилата. Смятам, че когато се постави началото, трябва да се действа и по-нататък. В ролята си на председател на Еврогрупата трябва да се погрижите за това през мар да се засегне темата и за необслужваните кредити трябва да направите усилия за това да се намали риска и това да стане по един убедителен начин. Подчертавам това. Това става във времена, в които економиката е а, на такова а, ниво, че е необходимо да бъдете колегите си, че трябва да се проведат реформи. Благодаря ви. Благодаря, господин Балц, за много важния въпрос по много важна тема. Действително, много е важно да се изгради институционалната архитектура на Банковия съюз, което ще е от полза за всички участници – и за тази цел ние трябва да се погрижим за това всички да са наясно с стъпките, които ще се предприемат и да има доверие в тях и да не се допуснат стимули, които не са съвместими с тази цел. Ето защо в пътната карта за 2016 година са записани голям брой мерки за намаляване на риска. По тях се говори от известно време и моето очакване е те скоро да бъдат одобрени в пакета за намаляване на риска, който се разработва от комисията. И както знаете, и това ще бъде голяма крачка напред към допълнително намаляване на риска в банковия сектор. Промяната в показателите до сега, разбира се, и това също е резултат от предприятите мерки за увелича засилване на доверието в мерките за намаляване на риска. Аз ще спомена само някои мерки, но всички а, директиви а, за единия надзорен механизъм, всичко това е в полза на доверието в финансовия и банков сектор. Вярно е, че а, всички страни бяха засегнати от кризата, но а, тя имаше особено тежки последици в а, някои страни. И за това някои банкови системи а, получиха тежко наследство и намаляването на необслужването, необслужените кредити, както споменахте, е една такава стъпка. Убеден съм, че ще успеем да преодолеем наследените проблеми. А, именно в контекста на механизъм за надзор на всички банки, всички а, банки успяха да отговорят а, на а, показателите за необслужваните кредити за 2017 година. Това е изключително важно за повишаване на доверието в банковата система и това е основната ми цел като председател на Еврогрупата. Да, вчера имаше 25% намаляване половин процент за по-малко от 18 месеца. Да се надяваме, че мерките ще дадат своя принос в тази насока, не в обратната. Педро Силва Перера има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Сентено, от името на групата на социалистите и демократите. Особено съм удовлетворен от това, че вие сте португалец и европеец. Днес все още говорим за санкции срещу Португалия, така че вашият избор за председател на Еврогрупата говори за това, че Португалия възвърна доверието към себе си. Важно е това, че вие сте европеец и това е признак на надежда за засилващо доверие в Европа и Еврогрупата. Разбира се, нашата задача е да координираме процеса на реформа на цялата архитектура на Европейския и валутен съюз. В писмото за кандидатурата ви, адресирано към колегите министри на финансите, казахте, че искате да се доизгради економически и валутния съюз, но също така си поставяте за цел а, конвергенцията а, и отговаряне на очакванията на гражданите. Колко важна е за вас конвергенцията в реформата на економическия и валутния съюз? Какви инструменти могат да се използват в подкрепа на конвергенцията? Ако си поставяте конвергенцията за амбиция, това съвместимо ли е с минимално ниво на реформа на економическия валутен съюз? без фискален капацитет, без подобряване на бюджетните правила. и прехвърлянето на механизма за стабилност към форма на Европейския валутен съюз. Как виждате пълната реформа на економическия валутен съюз в тази светлина? Благодаря Педро Силва Перейра. Ще отговоря на португалски на вашия въпрос. Мога да потвърдя, че трябва да си поставим големи амбиции в настоящия момент. За мен ние имаме уникална възможност. Е, уникална възможност е, в е, политическия цикъл. В настоящия момент ние см... от нас се иска да проявим а, амбиция и трябва да предприемем необходимите институционални стъпки. Да не забравяме, че става дума за укрепване на институциите на економически и валутния съюз, както казах в встъпителните си думи. Има причинно следствена връзка, а именно сегашните сегашните пара, економически параметри са следствие от мерки, които предприехме. Европа има най-добрите показатели. А, успяхме да реализираме економии и спестявания, които сега могат да се инвестират а, в економиката а, и в благоденствието на гражданите. Тук обаче ни е необходима конвергенция, за да можем да доизградим институциите. В встъпителните си думи аз споменах, че ние трябва да използваме всички инструменти, които според нас са необходими, за да се доизгради институционалната структура – тук се включва цялостен анализ на бюджетните правила, за да бъдат те по-ефикасни, отколкото са в момента. Също така трябва да обсъдим и въпроса за фискалния капацитет за Съюза. Фискалния капацитет може да се използва за насърчаване на инвестициите, за извършване на реформи. В крайна сметка, за насърчаване на конвергенцията с институционалните реформи, ние предприехме необходими мерки, но все още институционалната структура не е доизвършена и оттам и резултатите, които можем да очакваме, няма да са пълни. Трябва да продължим в този дух и да продължим работа в дух на доверие. Благодаря, Бернт Луке. Добро утро, господин председател. Добре дошъл и от името на групата ЕКАРЕ. Въпросът ми е свързан с Гърция и евентуалният достъп на Гърция до капиталовите пазари след излизането на страната от третата програма. Може би знаете, че в решението си за доклада за ЕЦБ наскоро Европейският парламент призова ЕЦБ да включи гръцките държавни облигации в програмата, след като им облигациите стигнат достигнат инвестиционен клас. Вчера разговаряхме с министра на финансите на Гърция, който каза, че пред кредитната линия за предпазване може би най- доброто най Всъщност хубаво е, че по този начин Гърция може да покаже на капиталовите пазари, че може да се справи сама и не зависи от външна подкрепа. Попита господин Цакалотос за оценката му за евентуално закупуване на облигации от ЕЦБ по линия на програмата и би казал публично на ЕЦБ, че не иска банката да купува облигации, но той не беше готов да го направи. Как оценявате този въпрос? Смятате ли, че Гърция трябва да се възползва от закупуването на гръцки държавни облигации от ЕЦБ след излизането на Гърция от програмата и облигациите на Гърция достигнат отново инвестиционен клас или пък смятате, че гръцкото правителство трябва да призове ЕЦБ да не купува или пък Еврогрупата трябва да призове ЕЦБ да се въздържа от закупуване на гръцки държавни облигации. Да, разбира се, те ги купуват на вторичния пазар. Благодаря за въпроса. Благодаря за това, че повдигнахте този много важен въпрос, а именно анализът а, на, за Гърция след програмата. Можем тук да се обърнем и към португалския опит и тук има два ключови аспекта, които определят успеха на този тип програми. Гърция изпълнява програми от 8 години а, и трябва да си дадем сметка за всички трудности, с които това е свързано. И гръцкото общество има желание а, да поеме контрол върху процесите. Първото условие са финансовите условия, институциите, механизма за стабилност анализират този въпрос и заедно с гръцките власти полагат усилия така, че Гърция след програмата да има пълен достъп до пазарите. Определено това е първото условие за успех на Гърция. Освен това, ние трябва да добавим и едно вътрешно условие за Гърция, а именно ползите от програмата да се запазят е в, и то по време на всички цикли. Това беше много важно. Беше много важно за Португалия, беше много важно за възстановяване на доверието в нея, за да могат да се увеличат инвестициите. Отново подчертавам значението на този въпрос. Как точно ще се оформят нещата след излизането от програмата е решение, което ще вземе гръцкото правителство. Аз а, смятам, че а, трябва да се оценят всички възможни инструменти. Но двете условия са пазарен достъп – и създаване на паричния буфер, какъвто имаше и в Португалия и какъвто създава Гърция. Много е важно да се спечели доверието и да се осигури стабилност по време на економическите цикли. този въпрос е важен. Бихте ли отговорили на въпроса ми за а, програмата? Аз смятам, че за, за програмата за купуване на, публич, на публичния сектор. Вие знаете, че тази програма е инструмент за парична политика, която е достъпна за всички страни това няма нищо общо с програмата за една страна. Аз въпросът ми беше адресиран не към вас. А, само, че изчерпахте времето си и аз ви отпуснах една допълнителна а, минута като а, проява на гъвкавост и това, което казах, имаше за цел да направи дискусията, разбира. Господин Тремоза. Сентено, Уважаеми господин Сантено, добре дошъл и от името на АЛДЕ. Поздравления за вашата номинация. Надявам се, че ще работим добро сътрудничество. Първо, Португалия се справи много добре при намаляване на държавния си дефицит. Други държави, като и Испания, са запазили дефицит от 3% през последните години. Увеличили са дълга си и се наблюдава увеличаване на лихвените проценти. Какво мятате вие по този въпрос като председател на Еврогрубата? На следващо място правилата за вътрешна рекапитализация на банките се умисля. Банка Популяр в Испания, Виченца и други са случаи, които показват, че едни същи правила се използват по различен начин. Директивата за закъснелите плащания се прилага по различен начин в различни държави и членки и това повлиява на нивата на необслужваните ем, кредити и ем, господин Драги посочи, че това е проблемът, който е залегнал в осложненията, свързани с необслужваните кредити. Как ще се справите с този въпрос? И третия въпрос. Еврогрупата Вложили са е, Лейн първоначално за члена ЕЦБ. Как виждате вие е, този въпрос? Дали създавате прецедент е, посредством тази кандидатура и дали решението няма да доведе до там повече членове на еврогрупата да последствие да станат и членове на ЕЦБ? Благодаря ви, господин Тремоса, за вашите въпроси. Пакта за растеж и стабилност има много ясни правила и ние ги изпълняваме много стриктно по отношение на всички държави членки. И има различия между държавите членки, що се отнася до данъчните им политики и до фискалните им показатели. Новините като цяло са добри, позицията е балансирана навсякъде и Разликите намаляват между държавите членки. Те се придвижват към една ситуация, в която са в съответствие с правилата и се приближават към целите за праговете на държавните дългове. Смятам, че всички в много кратък период от време ще са приведени в съответствие. Относно финансовия сектор, в момента има регламенти, които се изпълняват в Европейския съюз. Те са много надежни. Няма да обсъждам всеки един по-отделно. различните регламенти са създадени в различен период от време и са се прилагали в отделните случаи. Както казах преди малко, искаме да се намали риска, свързан с тези искаме да се намали риска по средством тези регламенти. Ще предвидим преразглеждане, ако е необходимо проблемът с необслужените кредити е въпросът, с който ще се занимаваме в бъдеще. Той е много важен. Еврото е много млада валута в банковата сфера. Трябва да работим съвместно, за да подобрим нещата, за да може е, всички да могат да разбират и да прилагат е, правилата по устойчив начин. Това е много важно. Относно а, е, назначаването на господин Дегиндо в ЕЦБ, вече имах а, възможност а, да поздравя и двамата кандидати. Познавам ги лично от доста време. Работил съм с тях в различни институции. Познавам биографиите и на двамата кандидати и двамата са много високо ценени от министрите на Еврогрупата. Оценката която беше направена от министрите, беше фокусирана изцяло върху биографиите на двамата кандидати. И това е важно да се знае, че процедурата е прозрачна, отворена, подлежи на отчет и всеки може да прави своята преценка по един много надежден начин, що се отнася до даденост на всеки един а, кандидат. А, Мигел Родригес. bem е aqui a Добре е дошли в нашата комисия. Вчера чух това, което казахте и трябва да кажа, че бях разочарован от чудото след опита в Португалия, след това, което направи триото, виждаме какво случва с правилата на пакта за стабилност и растеж. Има ограничения, които възпрепятстват макроекономическото стабилизиране след всичките проблеми, които имахме последващите в минали, изминалите години, сега трябва да направим стъпки в правилната посока е това, което искам да ви попитаме какво смятате за правилата, свързани с еврото как може да се намали процикличното действие на тези правила. В противен случай ще се удължи кризата и всички страдания, които тя доведе след себе си. На следващо място идеята за свързването на бъдещите бюджети с структурните реформи европейския семестър. Е, има ли възможност за по-нататъчно смекчаване на въздействието на ам, цикличните инструменти? Има ли възможност за разглеждане на правилата за дефицит? Има ли нещо, което може да подкрепи правителствата в времена на криза? Вчера това, което чухме, не беше достатъчно. Вие говорихте като цяло за идеята за справяне с кризата, но не искаме да, искам да чуя нещо повече за вашата представа, свързана с дълговете. Благодаря. Имам има нужда да анализираме всичко това много внимателно. Извършва се постоянен анализ за това как действат правилата. Всички правила ем, са залегнали в рамката, на която почива и ПСМ. Имаме нужда от тези правила тези правила са необходими, за да се контролира поведението на отделните държави членки, а също и за да се координират економическите и финансови развития на всички държави членки. Разбира се, има и елемент на гъвкавост, който е залегнал в изпълнението на правилата и може да се съгласите или не дали тази гъвкавост се използва по възможно най-ефективния начин. Както справо подчертахте, португалския пример много ясно показва, че е възможно да се намерят альтернативи на така нареченият политически микс. който е предвиден за справяне с отделни проблеми. Европа а, не разполага съответните мерки за справяне с а, кризи. А, мерките се появиха, когато се появи и кризата. Трябва да има обаче цялостен механизъм за справяне с кризата и затова се, се обмисля създаването на европейски механизъм за стабилност и той трябва да бъде а, приведен в действие. Вчера беше казано, че трябва да подготвим своите действия, своите реакции защото в случай на кредитна криза, такава каквато преживяхме, трябва да сме подготвени. Както казах и в самото начало, трябва да следваме следната логика. Да се опитаме да работим спокойно и да се опитаме да стимулираме усилията на домакинствата и на економическите оператори, така че те да могат да подсилят ролята си като едно цяло. Необходимо е спокойствие и то е много ценно в такива ситуации. Дълговата криза се преодолява в течение на много години. Относно структурните реформи мога да кажа нещо и по този въпрос. Според мен до трябва да се зададат допълнителни механизми, свързани с финансирането и е, инвестициите. Трябва да има стабилност в економическия цикъл. И първо, трябва да е възможно да се позволят да се позволи извършването на ключови инвестиции, тогава когато европейската економика най-много има нужда от тях. Добре дошъл и от името на Зелените в Европейския парламент. Вашата страна и вашия личен принос доказаха на скептиците, които смятаха, че Южна Европа не може да бъде на равна нога с държави като Холандия и Германия, че не са прави. Ето защо това, което направихте е изключително важно. Опровергахте много хора, включително и в тази зала. Независимо от всичко, трябва да попитам какво ще стане, ако има нова глобална макроекономическа криза – ето защо призоваваме за амбициозност от ваша страна. Призовете за реформи, за да подобрим своето положение. Тъй като това е първи диалог, мисля, че трябва да се обсъдят и отношенията между нашите институции. Затова искам да ви попитам, готов ли сте да разговаряте по-често с нас, спрямо е, вашия предшественик? Готов готов ли сте да разговаряте с пряко избраните депутати? На второ място, в една своя препоръка, появила се не отдавна, омбудсмана призовава съвета да приеме факта, че позициите на държавите членки в съвета са непрозрачни и представляват пример за лоша администрация. Какво ще направите за по-голяма прозрачност в еврогрупата, за да се знае коя държава членка какво решение е взела. Прозрачността е много важна, когато имаме хора с власт. Еврогрупата е група точно на такива хора с власт. И накрая, по отношение на групата на централните банки, има много малко жени на високи позиции. Какво ще направите, за да има повече жени на ключови ръководни постове с финансов характер в Европа. Не на последно място и по отношение на ЕЦБ. Благодаря господин Гиголд. Много е важно да се прояви амбициозност на този етап. По причини, които вече изтъкнах. Необходимо е да се подготвим, да имаме инструменти за справяне с бъдещи предизвикателства. Вече споменах външните и вътрешни предизвикателства пред Европа. Във вътрешен план най-големият риск е свързан с отсъствието на действие, с това да почиваме на лаврите си. Не, необходимо е сега да сме много амбициозни. Както и вие самия споменавате, много е важно да се работи за альтернативи. Това е една важна политическа идея. От съществено значение в демократичните общества е да има альтернативи за нашите граждани. И такива альтернативи има. Ние не говорим само за един вариант на действие. Трябва да сме открити. Въобще, нашите институции са такива, че е, те трябва да разглеждат альтернативите и ги разглеждат. А альтернативи има. Най-добрият начин за това да се обсъждат альтернативи е да има прозрачност. И аз съм напълно съгласен с вас. Ето защо Готов съм, както вече казах, да разговарям с вас толкова често, колкото е необходимо. Отворен съм за една такава идея. Готов съм да споделям с вас максимално често. По какви въпроси работя? Прозрачността в еврогрупата се подобри напоследък. Естествено, още продължаваме да работим по тази задача. Съвсем неотдавна приехме допълнителни вътрешни разпоредби, които са насочени към още по-голяма прозрачност. Смятаме, че тя е много важна – Процесът на вземане на решения трябва да е прозрачен, но той трябва да бъде и защитен по някакъв начин, тъй като разглеждаме много-много чувствителни въпроси. Мисля, че нашата отчетност, отчетността на Еврогрупата не може да бъде поставена под въпрос. Благодаря. А що се отнася до равенството на половете, казва господин Гиголт. Този въпрос е много важен. И всеки един от нас би следвало да търси подобрение в тази връзка. Що се отнася до специфичните процеси, за които говорихте, много е важно да се осъзнае, че всички държави членки имат право да предлагат кандидати. Имаше процес на подбор съвсем неодавна – Резултата го знаете. Естествено, трябва да съдим всеки според заслугите му. В всяка една от държавите членки равенството на половете следва да се отчита. Знаете, че като финансов министр на Португалия аз съм работил за приемане на разпоредби за многообразие полово многообразие. Мисля, че това е работа, която трябва да бъде извършена във всяка една от нашите държави. Благодаря, Марко Вали. Благодаря. Добре дошъл на председателя Сентено. Три въпроса. Първият е за управлението и бъдещето на Европейския валутен и економически съюз. Какво мислите за един инструмент, който да може да смекчи шоковете в по-голяма степен, отколкото това, с което разполагаме 5 милиарда за управление на сътресенията в еврозоната. Не смятате ли, че е по-разумно да се използват фискални трансфери, за да не продължаваме да използваме неефективни инструменти, които не могат да компенсират сътресенията и в, е, при една бъдеща криза имаме нужда от по-ефективни инструменти, накрая за европейските облигации. Това е инструмент, който се обсъжда от комисията. Не е разпределение на дълговете, но по-скоро първостепенни и второстепенни облигации. Едните да бъдат за периферията на Европа и това би могло да създаде, да отвори котията на Пандора за банките на юг с едни последици, които познаваме. Не е ли по-добре да имаме еврооблигации, за да не се създават твърде сложни инструменти и накрая за не обслужваните кредити. Не виждам конкретни мерки за дериватите дали предприемате нещо, е, за да се предприеме нещо по този е, проблем. При една бъдеща криза някои банки биха е, били изправени пред сериозни проблеми. Благодаря, господин Валин, Няма да ви отговарям на италянски, тъй като тук има и други депутати. Благодаря ви за тези толкова интересни въпроси и важни въпроси, които повдигате. Що се отнася до бюджетния въпрос? Много е важно еврозоната да бъде снабдена с всички необходими инструменти. И тук не говоря само за възможността за управление на кризи. Говоря за сближаване, и за укрепване на вътрешните кръгове на еврозоната. Ние споделяме много от рисковете и възможностите, работим много заедно, за да смекчим вътрешните рискове и е необходимо да разговаряме. Това е част от е, работата ни. Това е част от нещата, които трябва да свършим в близко бъдеще. А именно да обмислим какви бюджетни редове може да има, за да се справим с всички тези въпроси. Естествено, този дебат върви ръка за ръка с въпроса как да се използват ресурсите, как да се получат необходимите ресурси, как да се финансират бюджетите как да се гарантират постоянни приходоисточници за бюджета. Това е много важно, защото това е единствения начин, по който можем да създадем стабилна бъдеща среда. И съответно да можем да говорим за растеж по отношение на еврооблигациите и различните възможности в тази връзка. Тази тема е много чувствителна от пазарна гледна точка. Еврозоната и всички ние, които работим за еврозоната, разбираме деликатността на този въпрос, реакцията на пазарите спрямо нашите институции понякога е доста непредсказуема. Ценообразуването, слагането на ценови маркер на конкретни рискове е нещо изключително предизвикателно по своя характер и трябва да сме много предпазливи. Всяко едно решение, което приемаме, трябва да е добре обмислено и то трябва да е приобщаващо, а да не е насочено към сегрегация в зоната. Същото въжи и за банковия сектор. Добавяме към пътната карта относно необслужваните кредити за 2016 година нови мерки – във вътрешен план обсъждаме пакета, който комисията подготвя за справяне с този проблем. Много е важно е, за целта на намиране на решение да има един приобщаващ и интегриран финансов сектор, а не фрагментиран такъв, който няма да отговори на нашите цели. Благодаря. Благодаря. Ако правилно си спомням, в съобщението на комисията се говори е, за AQR и там се споменава и наблюдението на активите и необслужваните кредити. Бернар Моно. Благодаря. Добър ден, господин председател. По време на интерпарламентарната седмица вие призовахте за повече демократичен контрол върху економическия и валутния съюз. Надявам се, че това не е само теоретичен призив, защото валутния съюз не се подава като че ли на никакъв демократичен контрол. ЕЦБ ще осигури правила за гарантиране. Това ще бъде проциклично и ще затрудни унези, които отпускат кредити за МСП. Освен това, връзката между ЕЦБ и малките банки е застрашена. Тази мярка на ЕЦБ ще намали с 0,2% растежа на БВП на година. Правната служба на Европейския парламент смята, че това вреди на законодателния процес. ЕЦБ ще публикува правила до няколко седмици. протеста на парламента е не е взет предвид. Какво мислите по-конкретно по тези въпроси? Второ, що се отнася до Литва? Без установено е, че никоя политическа сила не може да накара председател на Централна банка да подаде оставка. Вие казахте, че става дума за вътрешен проблем на Литва. Това обаче е проблем на цялата еврозона. Не смятате ли, че това говори за опасността от избягването на демократичен контрол и има риска бъдещият европейски валутен фонд, който ще бъде нещо като финансов полицай, няма да се отчита пред европейците и няма да бъде предмет на контрол. Какъв демократичен контрол ще осъществявате върху този Европейски валутен фонд? Благодаря, благодаря ви, господин Моно, за тези въпроси. Те са свързани с един много важен въпрос по отношение на институционалната архитектура. Необходимо е да сме изключително предпазливи във всички стъпки, които предприемаме. Предпазливостта въжи за всички и трябва да се прилага като принцип навсякъде. Що се отнася до независимостта на централните банки, аз лично смятам, че съществува такава институционална архитектура, че ЕЦБ е, има степен на независимост, която може да бъде съпоставима с е, степента на доверие, която искаме да имаме е, в начина по който институцията използва инструментите, които са и дадени. Това означава, че независимостта трябва да бъде запазена, защото иначе ще се постави под риск доверието в политиките на институцията. Това не означава, че ЕЦБ не носи отговорност за взиманите решения. Това е нещо съвсем различно. Трябва да подобрим отчетността, така поне заключвам а, какво искате да ми кажете със своето изявление – Взимам това предвид. По отношение на независимостта на взетите решения, мисля, че тази независимост трябва да бъде запазена. Относно бюджета и МВФ, дебатите продължават все още. Ние няма да променим процеса на бюджетен надзор, който вече е създаден. Пакта за растеж и стабилност задава институционалната рамка за бюджетния надзор и той не може да се припокрива с други мерки, свързани с Европейския механизъм за стабилност. И Европейския валутен фонд. Така приключваме, казва председателя с първия кръг. Сега преминаваме към втория кръг и с другите оратори 4 минути, не повече, не че няма да може всички да се изкажат. Ан Сандер. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин председател. Благодарни сме ви за този много интересен диалог, който водим тази сутрин беше казано, макроекономическите показатели се подобряват, което е хубаво а, и растежа а, за 2017 година 2,5%, намалява дефицита, спада и безработицата, това е хубава и е, хубаво е, че се е, овладяха обществените разходи и че е, също въжи и за структурните реформи. Държавите членки положиха усилия за намаляване на дефицита, но все още предстои много работа за постигане на приемливо ниво на обществения дълг. Това е проблем и в моята страна. Очевидно, изплащането, обслужването на дълга е сериозно перо за разходите, което им пречи да финансират инвестициите и растежа в, и, хубаво е да използваме ниските лихвени проценти, защото ако те тръгнат нагоре, ще се натъкнем на проблеми. Имайки предвид, че Еврогрупата работи по този въпрос, какви до каква степен можете да направите така, че намаляването на а, дългът да бъде приоритет и да потикнете държавите членки да предприемат нужните мерки? Това е много важно. В парламента говорим за необходимостта държавите членки да проявят отговорност преди да бъдат солидарни. Държавите членки а, носят определена отговорност а, в това отношение. Благодаря. Благодаря, госпожо Сандер. Много е важно да сме наясно, както казахте вие, с проблемите на обслужване на дълга и разходите, с които това е свързано в преходния период. Вярно е, че економическите показатели като цяло са положителни. Създадоха се 7 милиона работни места в Европа. След като постигнахме най-низкото равнище в, по време на кризата, Разбира се, трябва да се каже, че се запазват асиметриите в еврозоната, но е много важно всички страни да започнат да намаляват съотношението БВП-дълг. Финансовата криза имаше много последици за бъдещето на нашите страни онова, което знаем от предишни кризи, е, е много важно да се използва момента, в който започва да намалява съотношението дълг БВП. Е, това е най-важният признак за това, че трябва да, за, да започнем да подкрепяме растежа. И ако погледнем последните данни за страните ще видим, че повечето от тях са вече в са достигнали този етап и процеса трябва да се насърчава в бъдеще. Благодаря. Пол Танк. Благодаря. Благодаря, господин Сантенов за присъствието. Един по- въпрос от по-общ характер. Какво научихте от Дейзел Блум? Той успя да запази единството на групата, но не успя да изгради доверие между юга и севера. Помним какво каза за алкохола и жените и това подкопа доверието. Разбира се, има и въпроси като банковия съюз, фискалния капацитет, които изисква доверие между юга и севера. Какво ще направите вие, за да се преодолее това недоверие? Втори въпрос е свързан с демократичната прозрачност. Има издигната кандидатура за съвета на ЕЦБ. Знам, че се, обсъди, че се обсъди въпроса в ЕЦБ, но Европейския парламент ще участва по, по процедурата консултация. Смятате ли как ще подходите към позицията на Европейския парламент и смятате ли, че тя е важна. Да, прав сте, господин Танк. Работата ми е доста, ще бъде свързана с доста предизвикателства. И аз се ангажирам да търся консенсус, консенсусен подход в Еврогрупата. Това е е, изключително е, важен въпрос. Съвсем откровено ще ви кажа, че понякога си мисля, че ние политиците понякога наценяваме противоречията между юга и е, севера и го правим с политически цели. Тези различия не са толкова фрапантни. Прав сте за доверието. Ние изградихме Европа като политически проект, основан на а, доверие. Това, от което имаме нужда в момента, сега имаме възможността да оценим значението на общите ни решения за гражданите. Изправени сме пред много трудна криза и успяхме да надградим върху институционалната уредба и да постигнем онзи успех, на който всички ние се радваме в Европа. Така и трябва да вървим напред в областта на банковия съюз. Това е въпрос, който е много актуален във всички страни. Ние трябва да уточним преговорната позиция и вътре в тази преговорна позиция да видим какви са ни целите. А основната цел е да а, повишим доверието в а, еврозоната. Това трябва да се запази в бъдеще по отношение на прозрачността. Аз вече казах а, в началото за, за кандидатурата на заместник председателя на ЕСБ ние се съобразяваме с правилата, които изискват изслушване в Европейския парламент. То ще се проведе а, този месец. Вече имахме възможност да разговаряме с а, кандидата. Това предвиждат правилата. И аз мисля, че а, можем а, да положим усилия за допълнителен контрол, но за момента правилата предвиждат това, което каза. От Маркарас. Поздравления, господин председател, за назначението. Моят въпрос е като докладчик в сянка за НП. Аз в момента работя по пакета за намаляване на риска. Както знаете, някои твърдят, че има, трябва да има ясен прак и той да бъде свързан с необслужваните кредити. Какво мислите вие по този въпрос, имайки предвид резултатите от първия доклад за напредъка по намаляване на обслужваните кредити на комисията от януари. Втори въпрос за бъдещето на механизма за стабилност. Как виждате развитите на, развитието на този а, механизъм и еволюцията му към Европейски валутен фонд в съответствие с общностното право. Благодаря, господин Карас, за въпросите. Пътната карта от 2015 година излага областите, в които трябва да предприемем мерки за намаляване на риска. Представени бяха няколко пакета от комисията, те се обсъждат и според мен те ще изпълнят изискванията за намаляване на риска. Предвиждаме в тази карта и други мерки за намаляване на риска. Много е важно да съчетаем това с постоянна оценка на напредъка по намаляване на риска, за намаляването на а, необслужваните кредити. Вече се говори за това, че 560 милиарда е добавен към капитала на банките след началото на кризата. Намаляването на дълга е свързан а, с, с ефекта на лоста. Е, ефекта на лоста беше много ясен по време на е, кризата. Е, това е което може да насърчи доверието по механизма за стабилност. Ние говорим за подсилване на функцията на механизма и да му осигурим допълнителни инструменти за управление на кризи, за да може економическия и водния съюз да бъде по-устойчив на кризи в бъдеще. Това е вие повдигнахте е, и въпроса за доверието. Много е важно всички държави членки, е, всички членове на Еврогрупата е, да приемат функционирането на институцията. Да, разбира се, те се отчитат е, пред е, правителствата така че тук не става дума за липса на отчетност. Моето лично предпочитание е да се обсъжда съдържанието а, и чак след това останалите въпроси. Председателят и след това трябва да, се, е, да има интеграция в общностното право. Костас Мавридес. Господин Сентено, мисля, че ще имате нужда от слушалки, освен ако не знаете гръцки. Днес е денят е, на е, родните езици. Благодаря, искам да ви поздравя, защото в първоначалните си коментари вие споменахте за демократична отчетност, което е много важно. приобщаващ растеж. и, и на трето място за дълбочаване на економическия и съюз с доизграждане на валутния съюз. Аз ще ви задам два конкретни въпроса, които колегите вече зададаха, но в по-общ план. От януари 2013 година, когато влезе в сила фискалният договор, до сега резултатът по отношение на конвергенцията е доста слаб. Всички ние знаем това. Третият ми въпрос е следният. Обръща се голямо внимание на дефицитите на държавите членки. Ние не обърнахме е, същото внимание – на страните, които имат излишък, а това е другата страна на медала. Разбира се, и другият въпрос е свързан с необслужващите кредити. Аз тук ще бъда по-конкретен. Повечето си дават сметка, че необслужваните кредити е проблем не само на банките. Това е проблем за всички нас институциите на еврозоната. Вие за ли сте създаването на банки за оздравяване и преструктуриране? Благодаря ви още един път. Ние ще бъдем до вас. Разбира се, ще ви критикуваме, но и ще ви подкрепяме. Благодаря господин Мавриди за коментарите и за оценката, която давате на предстоящите предизвикателства. Можем да споделим някои от тревогите, които изразихте. Конвергенцията, на която сме свидетели както в номинално, така и в реално изражение, трябва да се оценява именно в контекста на криза. Кризата създава трудности пред процеса на конвергенция. Това е особено важно в онези моменти, в как, както сега, когато институционалната уредба не е доизградена. А, а това спъва конвергенцията. В а, економически и вълтния съюз процесите са бавни, търпението е задължително, но институциите трябва да са подготвени за конвергенцията. Както знаете, в процедурата за макроекономически дисбаланс процедурата е симетрична. Баланс, дисбалансите са и а, при дефицита и при излишъка. В еврозоната като цяло измерването на дисбалансите е много важно да се разбере, че тук основният фактор е съвкупният, със съвкупното излишество, което трябва да се инвестира в еврозоната и да донесе полза на всички членове на еврозоната. Съжалявам, нямаме време за необслужваните кредити. Много е важно да разберем, че при тях често става дума за реалната економика, така че ние трябва да подхождаме много внимателно към тях, за да запазим съществуваща економическа стойност. Ние трябва да доразработим нормативната база за несъстоятелността във всяка от страните и да проявим голямо внимание към тези активи, които често имат много висока економическа стойност. Що се отнася до оздравителните банки, въпросът е много обширен. Ние трябва да работим в рамките на съществуващите разпоредби. Това е дискусия, която, която се нуждае от повече време. Господа Хосе Мануел Фернандес. Португалия отбелязва растеж под средния за Европейския съюз. Други държави членки, като Ирландия, те отбелязват растеж два пъти по-високо от този, който е средният. Въпросът ми е какво ще препоръчате вие на премиерът на Португалия и на финансовия министр, за да могат да подобрят ситуацията. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Фернандеш. Като председател на Еврогрупата, това, което препоръчвам на правителствата в еврозоната е да продължават да се справят така отлично, както и до сега трябва да продължават да насърчават стабилността на публичните финанси, трябва да насърчават стабилност в финансовата система и трябва да се опитат да подобрят конкурентоспособността в еврозоната като цяло. На този етап се намираме в един от най-дългите периоди на растеж в Европейския съюз и всички се облагодетелстват от това, включително и Португалия. За първи път Португалия започна да привежда в съответствие действията си с правилата на еврозоната през 2017 година. Такива са прогнозите за 2018. Като финансов министр на Португалия и като председател на Еврогрупата ще кажа, че ще съм много доволен, ако всички членки на еврозоната отбеляжат растеж такъв какъвто е предвиден, включително и Португалия. Но Португалия расте ем, под средното ниво е, за Европейския съюз. Как това ще се промени? Благодаря, Ханес Хуанес Фернандес. Добро утро, господин председателю. Поздравления за новия ви пост. В Португалия ситуацията се подобри и тази ситуация ам, има положителен факт не само в португалските граждани, върху Европа като а, цяло. Трябва да се запази това ниво на амбиция и трябва да се прояви а, търпение. всички трябва да видим тази, да осъзнаем тази нужда от проява на търпение. Водят се преговори от две години между съвета и парламента. Колегата Балт спомена необходимостта да се отбележи напред по, пътек, по пакета за намаляване на риска. Има все пак напредък, който е отбелязан по отношение на отделните пакети в парламента, но в съвета напредъкът е доста слаб. Това е въпрос, който трябва да се занимае съвета и Екофин, но като председател на еврозоната смятате ли, че може да се направи нещо така, че нещата да се придвижат по-бързо напред и да се постигне съгласие между отделните заинтересовани страни? Трябва да има комбинация между елемента на амбиция и търпение, за да се намали по някакъв начин нетърпението ни, когато не виждаме напредък по тези нови инструменти. Благодаря, господин Фернандес. Да, и трябва да проявим търпение, що се отнася до системата и ви призовавам да продължите с вашето търпение и нетърпение едновременно, защото ам, така можем да стигнем по-бързо до а, взимането на едно решение в края на процеса. Моментът е много добър и от економическа и политическа гледна точка и трябва да се отбележи напредък по съответните процеси и регламенти. Ние следим пътната карта. Изцяло съм съгласен с вас, че е време да отбележим напредък и като председател на Еврогрупата ще насърчавам воденето на дискусии по тези развития. Трябва да се работи за финансовата сигурност в Европа и се надяваме през юни да, да отбележим конкретен напредък в това отношение. Благодаря ви. Още двама колеги които ще се изкажат. Господин Папа Димулис, моля придържате се към отреденото ви време. Благодаря. С задоволство отбелязвам, че вие сте много положително настроен към Гърция. Вие споменах, че се надявате да има допълнителни положителни развития по, след срещата на Еврогрупата преди дни, вие ем, споменахте, че ем, графикът ви е много амбициозен, що се отнася до представянето от гръцката страна на стратегията за новито развитие по осигуряване на стабилност на финансите в страната. След април ще излезем от програмата и вие на свой ред ще продължите до юни, за да представите мерките си и да отметнете следващата точка от програмата за оценка на Гърция. Потвърждавате ли вие този график и какво имате предвид, като казах, че топката е в вашето поле? Какво имате предвид? Благодаря ви. Аз ще остана така положително настроен, що се отнася до развитията в Гърция. Ние сме свидетели а, на много конкретни действия, които водят до положителни резултати в Гърция. Това го споменах още и в началото. Изразът, че топката е в нашето поле, означава, че има процедури, които трябва да бъдат приключени в страните, за да може да се а, приключи с този етап на а, възстановяването на средствата. Сигналите, които получавам от колегите си, от еврогрупата, са много положителни по отношение на този въпрос и аз смятам, че вие ще успеете да се справите успешно с тази задача. Нина Гил за една минута. Благодаря, госпожо председател. От моя страна също поздравления за а, нашия гост. Европейската економика расте и всичко изглежда много добре. Но неравенството в Европа се увеличава. 40% ам, са поставени с 1% от богатството. По време на изборите е важно да се види, че Европа се обръща към тези 120 милиона хора, които са бедни. 28 милиона душ, деца живеят под прага на бедността. Европейския семестър е възможност за комисията да работи върху намаляване на равенството, да изпълнява своята стратегия. Имате ли възможност и вие да направите нещо? Какво ам, а, трябва да се направи, за да се извърши осъществяването на една програма за истинско сближаване. Благодаря ви за това, че засегнахте тази така широко обхватна тема. Много е а, важно а, да се насърчава на стратегия за растеж, която е приобщаваща. Много дълго време бяхме свидетели на високо високото ниво на безработица, изправени пред, сме пред феномена за увеличаване на бедността в економиката ни. В също времено се създава за етос. Ние искаме да представим на нашите граждани добри а, перспективи за бъдещето а, по отношение на трудовите пазари. На последно място в тази връзка трябва да се насърчава сближаването в рамките на еврозоната и това е много важно за нашия политически микс. И разбира се, ние ще се спрем на тези въпроси в съответния контекст и ще насърчаваме а, приобщаващия характер на растежа. Благодаря ви. Искам да ви благодаря, господин Сентено, за прекрасното начало на нашето сътрудничество и диалог. Ще продължим по този начин и освен това ще имаме възможност да се срещаме и да видим дали ще можем да работим по същия начин, така че да се стигне до конкретно изпълнение на поетите ангажименти. Вие изразихте желание да участва в диалог с Европейския парламент, така ще се подсили демократичното измерение, прозрачността на нашето економическо управление. Благодаря ви. Uh, Уважаеми колеги, нека да продължим. Времето напредва и нека да побързаме. Сега е следващата точка на ред Европейски семестър за економическата политика на координация. Годишния преглед на растежа за 2018. Господин Баят от СИД е докладчик по този доклад. Пет минути има той за своите коментари. Благодаря. През господин нов заместник председател. Благодаря на всички онези, които работиха с мен. Европейския семестър е трудно начинание на позициите на различните политически сили не винаги са близки, но мисля, че успяхме да излезем с позиция, която да изпраща ясно послание. Докладът, който ще гласуваме, дава конкретни възможности за намаляване на социално-економическите неравенства, да се намали темпа на нарастване на бедните работници и да се постигне конвергенция. Европейските граждани е, си казват, че в е, етап е, на стабилност е, е време да се помисли за намаляване на неравенството. Много е важно нашите социално-економически инструменти да обслужват интересите на гражданите. Знаем, че е, работниците често изпитват последиците от променящата се економика. Ние трябва да можем да действаме бързо на тези промени и да подпомагаме засегнатите работници. За това аз, съм, аз повдигам пет основни въпроса в доклада. Първо, необходимо е да се увеличат частните обществени инвестиции, които да се инвестират в реалната економика. Обръщаме се към комисията да направи оценка на частните, на частно-обществените партньорства, те често създават проблеми. Трябва да се намери решение, защото обществено-частното партньорство е необходимо в отсъс... при отсъствието на частни инвестиции. Отговорни така, бюджет, увеличаването на бюджета трябва да осигури жизненост на обществените финанси. Също така повдигаме и въпроса за повишаването на заплатите. Това, е, това се радва на подкрепата на Марио Драги. Това трябва да върви ръка за ръка с други мерки, като повишаване на покупателната способност. Освен това, структурните проблеми за подсилване на младежката гаранция, значението на образователната политика, устойчивостта на системите за социална осигуреност, т.е. всичко това, което е добавена стойност на нашия континент. т.е. е справено пред опасности и ни трябва да го опазим. Говорим и за хармонизация на европейската фискалност. В момента транснационалните предприятия се установяват там, където данъчното облагане е най-слабо. Е, Европ... Ние смятаме, че имаме нужда от обща позиция Време е държавите членки да поемат своята отговорност. Последната част на доклада е свързана с повече интеграция и взаимодействие между различните фактори в Европейския семестър, парламента, комисията, социалните партньори е, за да могат да се формулират и спазват е, препоръките страни. Това е което исках да откоря господин председател. Надявам се, че днес е, след обяд гласуването ще има добри резултати. Сега докладчите в сянка до 3 минути всеки от тях. Сега не пейма думата. Благодаря. Благодаря на докладчика за прекрасната работа, която свърши. Усърдните положените усилия доведоха до добри резултати. Всички докладчици в Сянка също дадоха своя принос. Ние можем да подкрепим всички компромиси в окончателния доклад и по структурата му и по съдържанието му. Трябва да кажем, че са взети много важни неща в предвид. На първо място инвестициите. Европейския парламент е заложил много силно послание за създава на баланс между публичните и частните инвестиции и да може в средносрочен краткосрочен план да се използва съществуващия потенциал, да се отстранят пречките в страни като Белгия, където се изправяме пред такива пречки всеки ден. Относно отговорните те публични финанси. Това е нещо, което е включено в доклада. Устойчивото економическо развитие не е възможно без а, стабилни а, финанси. Държавите членки се призовават да поемат своята отговорност и това е послание, което е много важно и навременно. На следващо място структурните реформи също са отразени в доклада. Ние знаем, че производителността засилва структурните реформи. Важно е да се ем, трансформират трудовите пазари. Това също е подчертано в доклада и има едно балансирано ем, послание, което е залегнало в доклада. Системите за социално осигуряване трябва да са достъпни за всички, както и трудовите пазари. Относно еврозоната, добре е, че се прави препратка към ам, че се подчертава общата фискална позиция на еврозоната. Парламентът е заложил много силно послание това е нещо много важно. Искам да благодаря на Люк и на всички останали колеги. Благодаря на Том, благодаря и на информацията. Благодаря за подкрепата на ЕНП от ЕКАРЕ Бернт Луке. Благодаря, господин председателю. Ние също благодарим на Люк за това, че той прояви сътрудничество по време на срещите с докладците в Сянка. Докладът няма да можем да го подкрепим в крайна сметка, но имахме много подотворни дискусии по време на срещите на докладците в Сянка. Като цяло са постигнати много добри компромиси, които могат да бъдат подкрепени от ЕКР на някои места. Трябва да преглътнем някои неща, като въпросите за значението на общата фискална позиция на еврозоната, но като цяло основното послание на доклада е положително. Поставя се акцент върху фискалния пакт и да има засилване на отговорността на отделните партньори и освен това се посочва и неравенството в рамките на еврозоната, дори в рамките на някои държави членки. Това е, е отразено тук и това, което ни притеснява е, че в по-бедните страни в еврозоната има засилване на нивото на бедност, връзката между растеж и неравенство не е толкова ясно изразена и за това от наша гледна точка е важно да се предприемат мерки за стимулиране на економическия растеж и от тази гледна точка а, имаме много добри елементи, които сме договорили в този доклад и можем да одобрим аспектите от европейския семестър. Благодаря. Благодаря и на нашия докладчик, че работи в дух на добро сътрудничество от АЛДЕ. Благодаря. Каролина Нахтехал отсъства. Тя ми е изпратила два параграфа за съжаление се налага да отсъства. Тя иска да благодари на всички докладчици за положените усилия, за доброто сътрудничество, на което ставаме свидетели през последните седмици. Колегата напомня, че повечето от компромисите се подкрепят от АЛДЕ. В нашата либерална група ние искаме естествено да се говори повече за структурните реформи, за модернизирането на економиката, но като цяло ако не друго, поне сме доволни, че през последните няколко седмици текста стана малко по-обективен и балансиран. Това е един добър резултат. И накрая по отношение на препоръките по държави, казва колегата, а, смятам, че трябва или да станат задължителни, или няма никакъв смисъл, тъй като държавите членки просто не ги изпълняват. Това е факт, който можем да анализираме и на който станахме свидетели през последните години. Много от тези препоръки не се изпълняват от държавите членки. Значи или трябва да са задължителни, или няма никакъв смисъл да се пишат тези препоръки, тъй като те не се изпълняват така или иначе. Благодаря. От името на Обединената левица Мигел Урбан Креспо. Той е тук. До 3 минути имате. Благодаря, господин председател. Първо, нека да поздравим докладчика за положените усилия. Той много се постара за да изготви текст, който да удовлетвори исканията на всички групи. В същото време има крит критичен поглед спрямо европейския семестър за координация на економическите политики и годишния обзор на растежа. Имаме доста изменения, имаме и някои аспекти, по които не можем да се съгласим. Споделяме голяма част от анализа, който е направен, но в същото време имаме различия относно решенията, които се предлагат в текста. Въпреки економическото възстановяване, Много от правата, които бяха загубени по време на финансовата криза, не са възстановени. И ежедневният живот на работната класа е много по-тежък, отколкото преди. И това вече е нещо нормално. Не става дума за някакви повърхностни проблеми, които лесно могат да бъдат премахнати. И тук точно са нашите различия. Не е необходимо само да има някакви повърхностни реформи, трябва да има промяна на цялостната архитектура. И ние призваваме за нещо подобно. Вместо да има сближаване, в крайна сметка се въведоха структурни промени, които доведоха до още по-голямо неравенство. Станахме свидетели на това как сектора на производството беше унищожен, Имаме европейски семестър, имаме механизъм за стабилност, имаме институции като Европейския валутен фонд, които бяха споменати тази сутрин с председателя на Еврогрупата. За да се премахне неравенството, имаме нужда от план за индустрията и от инвестиции, които наистина могат да доведат до реална промяна в моделите на производство, съответно да се създадат висококачествени работни места във всички държави членки. Най-вече за онези и от полза за онези, които са засегнати от голямата безработица. Освен това, не трябва да забравяме, че нашата економика трябва да поеме по така наречения зелен екологичен преход. Това са основните ни виждания и знаете, че ние няма много какво да направим, тъй като плана Юнкер и плана за стабилност всъщност не дават кой знае какво пространство за маневриране. Необходимо е да отчетем обаче, че европейските елити са големите печеливши от неравенството, а броя на бедните и на онеправданите се увеличава. И за тях положението вече се е превърнало в постоянна действителност. Има много компромиси, които са внесени. Много от тях ще подкрепим, но не можем да подкрепим доклада в неговата цялост. Благодаря за това, че спазихте времето. Сега Бас Айхаут от Зелените. Благодаря. В началото искам да благодаря на докладчика господин Бая за положените усилия както правим всяка година. И сега спазваме традицията относно това досие за годишния обзор на растежа. Винаги е трудно да се обединим около този доклад и този път не беше лесно, но мисля, че докладчика положи много усилия и наистина се опита да включи всички желания Естествено, това идва на съответната цена. Има някои части в текста, които бихме искали да са по-категорични, например е, неплащането на данъци, е, годишния обзор на растежа. Тук съм съгласен с колегата от ГО. Естествено, доклада можеше да бъде още по-категоричен. Ако погледнете основното послание на доклада, ще видите, че има нужда от повече инвестиции, от растеж на заплатите. Неравенството трябва да се реши като проблем в нашите общества. Има нужда от инвестиции, за да можем е, и да изпълним изискванията на климатичното споразумение от Париж. Всички тези послания ясно присъстват в доклада. В тази връзка трябва да кажа, че ние няма да подкрепим всички компромиси, но в крайна сметка основните послания в доклада все пак са много по-различни от това, което сме чували от парламента относно семестъра. И ето защо искам да поздравя докладчика за това послание. Това послание на промяна наистина присъства и ето защо ние ще подкрепим доклада. Да, ще проявим критичност, но в крайна сметка ние смятаме, че сме част от мащабната промяна на този доклад и се радваме, че можем да сме част от нея. Благодаря. Удивително е какъв консенсус имаме днес по точно тази тема. Поздравления за докладчика. Не виждам представители на СПД, нито пък на НС. Значи нека да дам думата отново на господин Бая. Иска ли да каже нещо? Не, благодаря, господин председател. Благодарен съм за съвместната работа и се надявам, че днес след обяд резултатът от гласуването ще бъде положителен. Да обобщим, ще гласуваме днес след обед, нямаме спонтанни изказвания, никой не е поискал думата, имаме 374 изменения и широк консенсус сред изказалите се. Удивително, следва да запомним тази случка. Сега ще върна председателския пост на господин Голтиери за следващата точка от дневния ред. Благодаря още веднъж на всички. So, move, uh... Преминаваме нататък регламента познат като ЕМИР. Първото от няколко законодателни предложения в рамките на един много важен пакет. Няма да изчитам заглавието, тъй като е твърде дълго. Не искам да отнемам всичкото време, с което разполагаме, затова ще дам думата на нашия докладчик Вернер Ланген. Той ще представи проекта на доклад. Започваме с разглеждането на доклада на Верне. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. И аз ще съм кратък. На 4 юли 2012 приехме директивата за дериватите. Изпълнението беше на 17 февруари 2017 посредством признаване от страна на САЩ и по силата на споразумението за еквивалентност. Да, тази година се извърши първия преглед и комисията направи, си направи правилните изводи въз основа на опит от предишните години. Предложението а, като цяло е приемливо и това улеснява ам, работата на докладчика. Задълженията за докладване се подобряват. Ще има едностранно задължение за отчитане, ще се премахне изискването за отчитане на данни за минали периоди, ще има и по-добро качество на данните, ще се им вземат предвид аспектите свързани с задълженията за клиринг, както и задължението за предварително отчитане на данни ще отпадне, ще се подобри и самият клиринг. Искаме да има повече прозрачно, защото се отнася от централните контрагенти, промяната на класификацията на отделните институции също ще се промени, както ще има промени свързани с альтернативните инвестиционни фондове. Нямаме критика свързана с предложението на комисията. Ние искаме да има допълнителни разяснения и допълнителни предложения. Секретариатът на 26 януари 2018 година е публикувал окончателния вариант и тези неща, които трябва да се променят, са свързани с нивото на правна сигурност, като трябва да се подобри, както и договорите с с контрагенти от трети страни, както и едностран, едностранното докладване трябва да включва и носене на отговорност от съответната страна и а, когато има една, а, когато има един нефинансов контрагент, това задължение отпада, така се облегчава и реалната економика. Дериватите относно задължението за клиринга става въпрос с пенсионните системи. Искаме да има повече стимули, така че да се стигне до окончателно решение, след като от 6 години текат изключения и те не са довели до никакъв напредък. Съгласно с колегите, има три варианта, които да ам, окажат натиск върху комисията и заинтересованите страни да се а, намали товара за нефинансовите контрагенти и за нефинансовите контрагенти за малките контрагенти да се премахне задължението за докладване, клиринга за дружествата, за финансовите институти, както и регламента за секюритизацията. Въпросът за фордуарите и слаповете с сетомен за физическа доставка. Искаме хармонизиране на разпоредбите на глобално ниво и накрая искам да подчертая, че съветът на 20 декември 2017 година е предложил политическо споразумение. По някои неща има а, още неясноти а, и трябва да ги обсъдим, когато стигнем до а, триалога. А, има предложения, които са дошли от а, операторите на пазара. Има предложения, които са стигнали и до колегите. Те са свързани с докладването и с оговорите за извънборсовите деривати, облегчаването. А, на някои от сделките. Искам да благодаря на комисията и на колегите. Желая на всички да, отбеляж, да отбележат напредък и всички предложения да бъдат взети предвид. Измененията трябва да бъдат внесени до 28 и след това по време на първото заседание на докладчите в Сянка. Ще се опитаме да изгладим несъответствията и да отстраним доразуменията. Благодаря ви. Благодаря. Докладчик в Сянка от името на социалистите Якоб фон Вайтзехер. Имате думата. Благодаря на Вернер Ланген за отличния доклад. Той се основава на едно отлично предложение на комисията по редица технически теми. Мисля, че допълненията от страна на Вернер Ланген са добре дошли. Ще спомена само три от тях, но мога да спомена много повече. На първо място да се въведат и да се синхронизират временните премахвания на задължението за клиринг. Това е част от нашата резолюция за възстановяването. Мисля, че може да сме малко по-настоятелни относно намирането на решение на проблема с пенсионните схеми чрез институционализиране на съответните е, разпоредби. Този дневен ред трябва да бъде прокаран. Мисля, че трябва да добавим и а, термина прозрачен към а, принципите познати като франт за справедливи, приемливи и недискриминационни търговски условия. Това е важно, за да има споразумение по този доклад. Два приоритета, които искам да спомена. Много е важно какво ще е приложеното поле на задължението за клиринг онова, което правим по отношение на промяната на регламента ЕМИР, не трябва да ни довежда до там, че да поставяме под въпрос е, достатъчно широкото задължение за клиринг. То трябва да стане даже още по-широко в някои области. Не би трябвало да има забавяне на прилагането на задължение за клиринг. По отношение на пенсиите, не съм сигурен дали след толкова дълго време трябва да даваме още един двугодишен период или три годишен период. Мисля, че задължението за клиринг трябва да остане достатъчно широко по своя характер. Това имам предвид. По отношение на изчисляването на праговете, когато се задейства задължението за клиринг, не ми е ясно дали е, от математическа гледна точка е идеално решението да се изберат някакви 3 месеца. Не знам дали има такава голяма бюрокрация, ако разгледаме изискването за 3 месеца вместо 12. И още нещо, което искам да спомена. Какво да правим с така наречените SSPIs или DSCC? а, трябва да видим дали не може да определим по-ясно какви точно 10СС трябва да бъдат а, освободени от изисквания в дългосрочен план. На второ място въпроса за отчетността и качеството на данните. Качеството на данните е изключително важно – Приветствам предложението на комисията да има доклад на ЛЦКП относно качеството на данните. Това се предлага и в доклада на Вернер Ланген. Можем да е, се опитаме да прокараме идеята е, така наречения идентификатор на е, юридическите лица да стане норма. Мисля, че това би било нещо много добро. Благодаря. Сега от името на екара Кей Суинбърн. Благодаря и аз искам да благодаря на Вернен за положените усилия и за проекта на доклад. Мисля, че той представлява една много добра отправна точка. Както вече съм казвал, аз преговарях в началото по регламента Емир и много се гордея с Емир в неговия първоначален вид. Той зададе стандарти за целия свят. В процеса на преобразуване искам да се гарантира, че измененията към Емир са технически и ще запазят в крайна сметка постигнатото. Радвам се, че доктор Ланген отразява това виждане. Радвам се, че има изменения, които определят 10СС като не финансови институции, като се има предвид нашата работа по секюритизацията. Това е нещо много важно. Радвам се, че има и определение на така наречените AIFs. Освен това, мисля, че нашата роля трябва да бъде последователна в глобален план. По отношение на отчетността се радвам, че се премах изтекла мандата за ределегиране, тъй като много организации са положили много, положили много усилия и са вложили много пари, за да въведат необходимата система и не виждам защо да им се пречи. Освен това, мисля, че отчетността е един от големите хоризонтални въпроси, който прави връзка към много други досиета, затова трябва да се остави системата за проверка на състоянието непокътната. Естествено, искаме да има кохерентност, ефикасност, да се прецени е, допълнителната полза, да се види какви са разходите за заинтересованите страни. Е, много е важно е, задължението за клиринг е, да не се отслабва. Много често обаче, въпреки най-добрите намерения, нямаме правилните данни в точния формат, така че мисля, че трябва да се положи усилие за една хоризонтална дейност, която да улесни работата на всички. Мисля, че би трябвало този стремеж да присъства и в бъдещи инициативи, които имаме. По отношение на а, МИФИД, след като изтече а, тя, а, би трябвало да се събират нови данни, които да улеснят дебата. И накрая, няколко думи по отношение на приравняването на двата текста, за да може да има по-добро функциониране. Връзката между премахването, временното премахване на задължението за търговия по МИФИ и задължението за клиринг по отношение на РЕМИР, това задължение трябва да бъде приравнено. Освен това, имаме примери свързани с портфейлите, които би трябвало да бъдат по-добре приравнени. Аз обръщам внимание на третирането на пенсионните фондове и се радвам, че се споменават и малките финансови контрагенти и изключенията. По-малките институции трябва да бъдат освободени от някои изисквания и те вече са освободени в глобален план. Европейските институции трябва да бъдат равнопоставени спрямо всички останали. Има прилики между по-малките институции и пенсионните фондове по отношение на рисковете, които те внасят внасят в финансовата система или пък липсата на риск, която се внася в системата. И аз мисля, че би трябвало да разгледаме доколко са еднакви тези категории и дали не трябва пенсионните фондове, които отговарят на праговете на малките финансови институции, да се ползват от същите изключения. Може би само най-големите е, пенсионни фондове, които е, се подчиняват на регламента на ЕИОПА, е, трябва да бъдат подложени на съответните изисквания. Така че ми се иска малките пенсионни фондове да отговарят на същите прагове, както и малките финансови институции. Същото въжи и за онези, които представляват по-малък риск за финансовата система. Очаквам с нетърпение бъдещата работа с доктор Ланген и се надявам, че ще продължим напред бързо. Благодаря от името на АОД. Господин Язек, благодаря на докладчика. Групата ни като цяло е, се е, приема насоките на доклада, той подобрява варианта на комисията и намалява разходите за участниците на пазара. Особено приветстваме това, че проект от доклада изключва дружествата със специална цел секюритизация от дефиницията на финансови контрагенди. За ОДИ е това е много важно имайки предвид нашата работа по подобен файл, за да сме сигурни, че тези инструменти могат да продължават да изпълняват важната си функция в областта секюритизация. Приветстваме и разширяването на освобождаването от задължението за отчитане на междугрупови изделки, където са и нефинансовите контрагенти, що се отнася до освобождаването на пенсионните фондове, което беше вече споменато. Ние сме съгласни с докладчика, че въпросът трябва да намери решение. Ясно е, че няма да бъде решен през, нито през следващите месеци, нито следващите години. Ето защо тригодишното освобождаване на пенсионните фондове задължението за клиринг е най-разумният подход за момента с допълнителни стимули пазарните участници да намерят подходящо дългосрочно решение. По-конкретно искам да попитам докладчика и комисията как виждат ситуацията, която вече беше спомената, когато сегашното освобождаване изтече през август Малко е вероятно да имаме договорен текст по Емир и да се да обнародван в официалния вестник и ще бъдем в период на несигурност. Как да направим, как да избегнем несигурност за участниците на пазара? Има ли някакви бързи решения? Що се отнася до принципите за справедливост, така наречените франт принципи, ние ги подкрепяме, но клиринговите фирми трябва да могат да работят в условия на конкурентност и прозрачност. Ето защо смятаме, че могат да бъдат включени някои пояснения. Последният ми коментар е задължителният обмен на вариационните маржове е, и предложеното разширяване на ограничението върху е, валутни форварди с сетълмент с физическа доставка и слопове на валутния пазар. Надявам се, е, че ще продължат усилията за е, условия за равнопоставеност. Ние трябва да повишим ефективността на изискванията по емири, да намалим тежестта на участниците на пазара в Европа. Трябва да направим всичко възможно да постигнем резултат, който е положителен за тях, без обаче да компрометираме принципите и стандартите заложени в емир, които се радват на голямо уважение. Не виждам докладчика в сянка за зелените. Господин за Обединената левица, господин Ламберт от името на зелените. Малко ми е странно. От, а, при 10 години беше върхът на финансовата криза и помня с какви думи характеризира Уорън Бъфет а, огромният растеж на а, дериватите, който той ги нарече средства за финансово унищожение. Радваме се, че да разбира се, много от тези оръжия за масово унищожение се търгуват при, от централни контрагенти. Това обаче не бива да ни успокоява, защото след известно намаляване на обема той тръгна от, отново нагоре. Става дума за пазар, който е 10 пъти по-голям, отколкото реалната економика. Да, е, чух ви, господин Язе, когато казахте, че имаме нужда от конкурентно способност. Не съм толкова стар, но помня, че когато започнах професионалния си път, е, имахме фирми, реални форми, дериватите не бяха точно бележка под линия на пазара, но имаха ограничен характер. Имахме функционираща економика и някои сега иска да ни кажат, че без това масирано натрупване на оръжие на масово финансово унищожение не можем да имаме функционираща економика. За мен е пригодността и резултатността на регулаторната рамка на ЕМИР е, част от усилията за дерегулализация. Говорите за тежест, само че аз бих използвам думата защита. Трябва да защитим обществото от тези оръжия. И когато погледна основните тенденции, аз не смятам, че трябва да дерегулираме, а регулацията да бъде насочена малко по-добре, за да бъде по-ефективна, защото аз не вярвам, че съвкупността от тези пазари на деривати са от някаква полза за обществото. Не казвам, че не създава възможности за печалба за участниците на пазара, но има огромна разлика между това и ползата за обществото. Сега за доклада на Вернер Ланге. Да, има е, елементи, които можем да подкрепим. Има такива, по които имаме нужда от повече обяснения. Сега няколко въпроси. Изменения 9 и 10, които предвиждат задължение за клирингови услуги, то тези задължения трябва да бъдат насочени към предотвратяване на конфликт на интерес. Има нещо, което не разбираме и то е защо да гледаме на специалните инструменти за секюритизация да не бъдат годни за централните контрагенди. Тук искам повече обяснение. Изменение 11-15 обяснява опростяване на процедурите, освобождаване на контрагендите. Всъщност, за мен важното е да се погледне обема на освободените деривати. Това, което виждаме е, че делът на търговията, която е, който е освободен в Европа, е по-голям, отколкото в САЩ. Това повдига някои въпроси Относно пригодността на критериите, ние трябва да предвидим минимален брой освобождавания. По спирането и премахването на задължението за клиринг, почти приключих, господине. И не съм единственият, който отнема малко повече време, за да не влезе в детайлите. Задължението за клиринг трябва да бъде преустановено само тогава, когато няма централен контрагент, започва работа в определена област. Иначе не виждам защо трябва да преустановяваме задължението за клиринг, за пенсионните фондове. Съгласен съм с Якоб. Те имаха достатъчно време а, да спазят изискванията и трябва да а, окажем малко натиск. Очаквам интересен разговор с вас и с останалата част от екипа. Убеден съм, че ще постигнем удовлетворителен крайен резултат. А, господин няма представители на СПД. Господин Фербер има думата. Благодаря. Ще засегна само един аспект, който беше назова многократно, а именно въпросът как ще подходим към задължението за клиринг. Ще бъде синхронизиран в отделните регламенти в ЕМИР и в МИФИ. Това вече сме го правили Емир се използваше като референтна рамка, сега и той се изменя и трябва да се види какво ще стане страна на МИФИД. Тук става дума за нещо много важно. Всичко трябва да се движи в синхрон. Когато водихме преговорите по МИФИД, обсъдихме този въпрос ще се опитам да внеса изменение, ще се опитаме по някакъв начин да мотивираме комисията да, си, да разгледа и мифите, след като Емир влезе в сила. Моля ви да помислите е, за изменение, което да е, е в тази връзка, така че да има синхрон между отделните регламенти. Радваме се, че тук е комисията. Давам ми думата. Благодаря, господин председател. Приветстваме доклада. Той е разумен, реалистичен и отразява дългия а, опит и знания на доктор Ланген в академичната област – Радваме се, че докладчика подкрепя необходимостта от рифита, намаляване на разходите и административната тежест. Смятаме, че е възможно да се постигнат бързи резултати в преговорите с съвета и комисията. Много има някои срокове средата на август по ЕМИР и особено пенсионните фондове, както каза предишния оратор. Пет конкретни коментара. Пенсионните фондове, те са основната, основната цел е те да извършат клиринг на договорите си и да осигурят обезпечение. Както беше казано, няма едино магическо или лесно решение – през последната година разговаряхме с много заинтересовани лица, излязахме с междинен доклад и смятаме, че има възможност за решение. Всички около масата имат волята да намерят решение, но то ще отнеме време. Няма да стане за един ден. Секретарята на ЕКОН участва в тези дискусии и смятаме, че предложението е, за 3 години плюс 2 е абсолютно необходимо. Второ, изчисляването на клиринговия е, прак за централните контрагенди. Освобождават се малките фирми, но всички трябва годишно да отчитат и доказват, че не спазват праговете. Докладчика прави едно новаторско решение, изчислението да бъде доброволно. Разумно е да се премахне изчислението за най-големите субекти. Те знаят, че те са доста над прага. Въпросът е как да формулираме разпоредбата така, че да е ясно, че става дума за малките контрагенти. Отлично, отлично предложение, но има нужда от редакционна намеса. Предлага се финансовите фирми, които не са предмет на задължението за клиринг, да не бъдат предмети на двустранни маржове. Нека да помислим внимателно, като освободим малките фирми, малките банки, малките организации от задължение за обезпечение, може би постигаме две неща. Тези фирми са изправени пред риск и това, този риск се използва не само за хеджиране, знаем това. Въпросът е дали, ако освободите от задължения за обезпечение, дали няма да засилим проблемите. Тези контрагенти вече без друго трябва да разменят маржове, имат договори и трябва да изпълнят предвидените от договора обезпечения. За другите, за небанковите организации, има предложения да бъдат освободени за деривати, ако не достигат до прага. И тук въжи същото. Няма да улесни нещата. Вече има договори и имат нужда от маржове, може би трябва да разделят портфейлите и всички финансови контрагенти, които работят с нефинансови фирми, винаги ще разчитат и, и винаги на обезпечени. Сега едностранното отчитане, това е нирвана. Всички ние го искаме. Има един проблем, на който трябва да обърнем внимание. Докладчикът прави едно конструктивно предложение. В измененията трябва да кажем кой носи отговорност за данните, които се представят. Финансовата фирма ли? И какво ще стане, ако данните дадени на фирмата са неточни? Кой носи отговорност? Убеден съм, че можем да намерим решение. На пето място освобождаването на дружество със специална цел секюритизация е добра идея. Съветът е съгласен. Комисията вижда проблемите, свързани с предложението и понякога може би е по-добре е, да бъдем прави, отколкото последователно. Альтернативните инвестиционни фондове са също предмет на много добро предложение. Освобождаването е, на валутни форварди с сетълмент физическа доставка и слопове на валутния пазар с сетълмент физическа доставка е разумно предложение. Как да синхронизираме МИР и МИФИД? Както казах, проблемът е сериозен. Е, ще се свържа с колегите, които носят отговорност за РИФИТ и се надявам ако да излезем с разумно решение. Запознати сме с проблема. Надявам се, че това, което казах е приемливо за господин Фербер. Благодаря ви за това, което казахте и разбира се, ние сме готови а, да разговаряме. А, Вернер, чу много комплименти. Благодаря, ще съм кратък. Благодаря на колегите за техните добри предложения. Темата ни занимава от 2009. През 2010 имаше първото предложение, което беше изготвено след Питсбург през 2009. Колегата Кей Уимбърн все още е тук. Тя още тогава беше прекрасен докладчик в Сянка и нейната помощ беше ам, абсолютно необходима за това, че тя се свърза с хора от бранша. Въпросът за пенсионните фондове трябва да обсъдим а, тази тема как да ускорим нещата с праговете. Другото задължението за отчитане, кой поема отговорността и нещо друго. Въпросите, които бяха засегнати, като се почнат сроковете и се стигне до МИФИД. Радвам се да получа предложенията на колегите. Все още се надявам, че нещата могат да се случат когато измененията вече са внесени, ще ги разгледаме с докладчиците в сянка и се надяваме да се впишем в упоменатите срокове. Благодаря на комисията за конструктивния диалог. И благодаря господин Пирс, че от 2010 година работи съвместно с нас по този въпрос. Е, благодаря, Вернер. Графика внасене на изменение 28 февруари 6 часа, разглеждане на изменение 19 марта, гласуване 24 април. Добър график. Идете да започнем тристранната среща бързо. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Пак е мир. Този път Е, при процедури и органите за разрешаване на централните контрагенди. Благодаря, господин председател. И аз ще започна с, с едно е, изказване в нашия доклад. Работим по чудесно предложение на комисията и Предложените от комисията промени в рамката ЕМИР са в две а, насоки. Имаме по европейски подход в надзора на централните контрагенди, също така повече правомощия на ЕСМА и признаването на централни контрагенди от трети страни. Така че има известна пропорционалност в подхода. Подкрепям общата насока на предложението на комисията по тези два въпроса. Искам да спомена няколко въпроса, които според мен са много важни в този регламент. По някой от тях а, съм съгласна, с други не, имам известни различия с комисията. Първо, процедурата за отказ за признаване. Става дума за механизъм, защитен механизъм при евентуални неблагополучия. Имаме нужда от ясни критерии за отказ на признаване на централен контрагент от трета страна сега, както е направено предложението, няма много ясни критерии. Решението се взима а, по осмотрение и ние би трябвало да излезем с решение, което да се основава на данни и на обосновка. Системата трябва да бъде убедителна и затова трябва да се основава на конкретни емпирични данни. Също така трябва да направим така, че решението да е, че решението не бива да се влияе от това къде се намира централния контрагент. Разгледах ролята на Централната банка и на други е, клиринга на услугите, засегнати от отказа за признаване, но също така е характеристиката на сделките, у нези, за които се дава клиринг е, за централния контрагент. Е, имаме нужда от висока степен на ликвидност Предоставям и на комисията възможността да включи някои елементи, чиято цел е да смекчат въздействието на решението за отказ за признаване, период за адаптация, е, за клиентите и членовете и също така, когато се изпълнява акта за изпълнение, да е, се отразят е, е, договорните положения. Според мен това е един от най-проблемните въпроси, при, когато се вземе решение за отказ за признаване. Предлагам отказът е, да бъде само при за клиринг, а не за, е, не за целият централен контрагент т.е. да приложим принципа на пропорционалност и този елемент да съответства на процедурата, която сме приели за предоставяне на разрешително. Второто, което искам да кажа, е свързано с организацията на ЕСМА за надзор. Мисля, че имаме нужда от една структура, която да не бъде напълно независима от ЕСМА, която да е свързана с с институцията и да даде възможност за дискусия и взаимно обогатяване вътре в ЕСМА. Предлагам вътрешния комитет в ЕСМА да получи отговорност за надзор на централните контрагенти, както в трети страни, така и в Европейския съюз. Мисля, че това решение е може да даде резултати, да бъде независима от прегледа. Основата е съществуващата разпоредба от регламента за ЕСМА. И тук предлагам да правомощията да бъдат упражнявани и спрямо централните контрагенти, спрямо трети страни, Третият ми въпрос, който ще повдигна, е ролята на Централната банка. За мен централните банки трябва да участват в някои конкретни е, ситуации, тогава когато дейността на централния контрагент влияе върху валутната политика, както и при извънредни ситуации. Като цяло, обхвата на правомощията на централните банки е добре очертан в предложението, но смятам, че ще спечели от по-добро очертаване на правомощията, с ясна представа, с ясно разпоредба за това какво е участието на банките в клиринга на централните контрагенти. Също така могат да възникнат различия между централните контрагенти и ЕСМА. Мисля, че тук можем да запишем, че е необходимо те да си сътрудничат, но е необходимо да има орган, който да носи отговорността за взимане решения при извънредни ситуации. Това не е лесно, защото имаме важни институции, европейски институции, в които има доверие. И ЕСМА е орган, европейски орган и аз съм готова да приемем механизъм, в който ЕСМА не не участва. Радвам се, че тук има колеги от комисията, защото мисля, че ще имаме нужда от тяхната помощ, ако е, решим е, да е, направим така, че да няма двусмисли. Накрая преход към нов режим. Както знаем, бяха приети решения при предишния режим. 32-та централни контрагента бяха признати. Мисля, че става дума за 15 юрисдикции. Тези решения за еквивалентност, предполагам, няма да се променят. Ще има нужда обаче от преходен период, защото ЕСМА е, ще трябва е, да дефинира към коя категория принадлежат. Е, смятам, че трябва съвместно да търсим най-доброто решение. Последното, което искам да спомена – е сътрудничеството в надзора. Знам, че не е достатъчно да имаме добро сътрудничество между институциите в рамките на регламента. В рамките на регламента би трябвало да създадем условия за добро сътрудничество между ЕСМА и централните банки, също така ЕСМА и регулаторите от трети страни аз мисля, че един цялостен меморандум за разбирателство и протокол може да бъде е, един е, въпрос, е, заслужаващ дискусия. Също така да изграждаме добро работно взаимодействие. Трябва да се стремим да улесним този тип сътрудничество, защото ще възникнат извънредни ситуации и ще трябва да се взимат бързи решения. Това добро сътрудничество помага. Ето това е което исках да споделя с вас. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Благодаря ти, Данута. Аз съм докладчик в Сянка от името на ICD по това досие. Приветствам доклада ти. Приветствам и факта, че то е в съответствие с предложението на комисията до голяма степен. Предложението е добро и балансирано. Съгласен съм с теб. Ние сме убедени, както казахме, че е необходимо преразглеждане на законодателство за процедурите на авторизиране на централните контрагенти. Необходими са и критерии предвид Брексит, предвид и е, реформата предвиждаща задължителен клиринг и така нататък. По всички тези причини ние сме готови да работим ам, по конструктивен начин, така че да преминем бързо напред. Времето е кратко, но пък качеството на доклада е добро. Сътрудничеството също е много е, плодотворно и до края на годината ще се опитаме да приключим с това законодателно предложение. Ти се спря на няколко точки и аз ще следвам същия ред. Приветстваме факта, че като цяло ние сме на едно и също мнение. Трябва обаче подробности да бъдат дообсъдени в нашата политическа група, но като цяло можем да стъпим върху един стабилен консенсус. Съгласни сме с твоя избор да запазиш симетрията между централните контрагенти в Европейския съюз и тези от трети страни. Тази тема е болезнена за съвета, но приветствам факта, че ти си отразила този подход все пак относно конкретните решения за надзорния комитет. Това е, е вариант. И, е, и има и връзка с прегледа на ЕСМА. Ам, не искам да се губи факта, че парламентът също има своите права и а, може да търси отчетност по отношение на другите предложения. Работим по това. Относно Процедурата за отказ на признаване. Приветствам твоето предложение и е, оценката на ползите и разходите, на устойчивостта, на възможността да се прави разлика между клирингови услуги и периода, преходния период е за адаптиране. Това са все елементи, които са положителни и сме съгласни с твоите намерения и изразени във въпросното изменение. Относно въпроса за ЕЦБ, или за централните банки. Твоето решение е един от вариантите, за да се обхване по-добре тази област. Както ти каза, ние сме отворени да обсъдим един механизъм, който да е в края на процедурата и да има възможност да се види кой трябва да вземе решението. Ще обсъдим тази тема, ще помислим по нея. Относно режимите за трети страни, както и ти каза, механизма за сравнимото съответствие Правилно беше това, което каза, че ние не поставяме под въпрос съществуващите решения за еквивалентност. Европейския съюз е хубаво да подобри своята концепция, да има възможност да се преразглежда признаването. Ако погледнем по-доблизо, ще видим, че сроковете се изчисляват по друг начин. Понякога нещата се случват след години, но ако погледнете това по друг начин, трябва процесът да бъде по-гладък и да премина към новия режим, като се вземат предвид някои безпокойства, които бяха изразени от другата страна на Атлантика. Ние ще помислим по какъв начин да поясним, че не искаме да налагаме разпоредби върху американските земеделци или върху дериватите. Ние ще помислим и по този аспект и а, по какъв въпрос могат да бъдат обединени всичките аспекти, които са в предложението, включително и а, този за сравнимото а, съответствие, как могат да се подобрят тези надзорни инструменти, от друга страна да запазим и доброто функциониране на рамковото споразумение, което е постигнато и договорено от Европейския съюз. Тук се включва и въпросът за сътрудничеството. много неща трябва още да направим. Трябва да м, проучим подробностите, да си сътрудничим с комисията, да говорим с съвета. СИД се ангажира изцяло за постигането на един широк консенсус, така че да се отбележи напредък по това законодателно предложение за Кейс Уинбърн. Имаш думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на госпожа Хубнер за нейния доклад. Подобрява се позицията на комисията. Не мога да кажа, че позицията беше много добра. Ам, имам някои безпокойства. Ще се спра на три неща. Ясното взимане на решение. Ще то се отнася до новата надзорна структура и на второ място въпросът за централните банки все още е в текста и на следващо място еквивалентността за трети страни и политиката за релокация. Относно новия комитет и изпълнителната сесия за централните контрагенти, по-скоро това е една колегия за централните контрагенти. Безпокойството ми е, че не, този орган няма да има постоянен характер и няма да даде възможност централните контрагенти да си ам, сътрудничат. Не смятам, че ЕСМА като надзорен орган а, не трябва да взима решения в тази област и трябва да се види кой в крайна сметка ще е отговорен, ако се стигне до криза. Трябва да поясним този въпрос по време на преговорите. процесът за взимане на решение, що се отнася до контрагенти от трети страни, кой ще е членът от тяхна страна по време на изпълнителните сесии, дали само председателят на комитета ще взима тези решения, ще носят отговорност за взетите решения или ам, някой друг от централните контрагенти не е ясно как ще работи ам, този орган и а, как ще функционира самия му състав. Ролята на CBI не е, дава възможност за вето върху а, решенията за пруденциалния надзор. Има някои безпокойства, свързани и с продукти, които се предлагат, и с крайните потребители. Говорим тук за глобални играчи. Е много трудно да се предвиди ситуацията и това е нещо, което не е желано от американските ни партньори. Всичко, което нарушава възможността на централните контрагенти да оценят риска, и както и други дейности, както и по отношение на модела за маржи, маржовете, това не е приемливо, особено като се има предвид и евентуалните кризи по някакъв начин въпросът е с централните банки може би трябва да бъде и отвъд обхвата на Емир. Първо трябва да поговорим за тези неща в по-големи подробности. Е, относно централните банки в трети страни, относно, отново има безпокойство, свързано с предложението, кой ще носи отговорността за риска, свързан с централни контрагенти от трети страни, относно Брексит всякакви слапове от страна на централните контрагенти от Обединеното кралство ще попаднат под е, шапката на Bank of England. Трябва да видим дали риска се прехвърля или дали има е, гаранция свързана е, с някои от централните банки. Друг въпрос свързан с юридическите лица и институциите има еквивалентност, има еквивалентност и с централните контрагенти в Съединените щати. Като тук се взима предвид, предимат предвид не лица, отделните страни. Трябва да се види дали ще има а, крайно признаване на този принцип за еквивалентност по отношение на трети страни трябва да се види как ще бъде сегнат аспекта за самата страна или за самото дружество. Трябва да видим по какъв начин ще обхванем различията. Вчера имахме дискусии дискусия с EFTC и а, те обясниха какво означава това за тях, а именно да има сътрудничество, да се създава доверие от другата страна и да има надзор и върху юридическите лица в е, собствената държава членка. Този въпрос има глобално измерение, за това и трябва да се действа по друг начин. Да Нюта се е справила много добре и трябва да се оцени процеса за сръ внимото съответствие. Има голяма яснота за обхвата на тази разпоредба и в продължението на комисията. Как оценявате централните контрагенти от трети страни. Вчера чухме, че има безпокойство за това как ще става. Няма яснота по въпроса. Не искам да ви губя времето и смятам, че трябва да видим какви сигнали ще изпратим на външния е, свят. В предложението на комисията ам, подходът е, ам, не е ясен, има произволен характер. Не трябва да се прилагат и политики, които са крайни. Акт за изпълнение относно препоръките на ЕСМА може да се а, предвидят и трябва да се предвиди период за адаптиране, който да се използва. А, продуктите за лихвите и а, други имат много различен характер в случай на слаб за локация или релокация се деноминира част от сделката, какво ще остане с другата част от сделката, която се извършва някъде по света. Трябва да сме много внимателни и а, оценявам усилията на Данюта. Ще се опитаме по конструктивен начин да подобрим предложението. Благодаря. Естествено, ние чухме притесненията на срещата с CFTC. Е, ние обяснихме своята позиция, чухме тяхната позиция. Петър Ежик. Благодаря ти, Роберто. Искам да благодаря за проекта на доклад. Благодаря и за ползотворното сътрудничество в този процес. По отношение на самия доклад, мисля, че той е обективен – и взема най-доброто от предложението на комисията, освен това да уточнява някои подробности, което също е добре. Няколко неща на този етап, тъй като ще имаме допълнителни възможности да разговаряме по този доклад в идните седмици и месеци. Първо по отношение на надзора на ниво Европейски съюз на ЦК. Ние смятаме, че са добри усилията да се опрости структурата на управлението на изпълнителната сесия. Освен това, смятаме, че тази променена рамка добавя едно полезно европейско измерение към надзорната архитектура. В същото време обаче трябва да признаем връзката между това досие и работата по прегледа на ЕСА, както спомена и докладчик в сянка на социалистите. Трябва да споменем и различните варианти за управителната структура на ЦК. Би трябвало да се намери точния вариант – по отношение на надзора върху трети страни, поясняваме критериите, по силата на които ЦК от трети страни ще попадат под изискванията и какви ще бъдат изискванията за даване на еквивалентност. Това е добре, че се уточнява решенията трябва да се основават не на политически е, критерия, само на технически такива. Ние имаме задължението да направим преглед на надзорната структура на централните контрагенти. Както споменаха редица колеги, обаче имаме и споразумения с е, други партньори по целия свят и промените, внесени на европейско ниво, трябва да са такива, че да са максимално необременяващи за нашите глобални партньори. Много е важно, естествено, да се оптимизират и да се управляват добре нашите надзорни механизми. Нека да не забравяме обаче, че надзорниците в останалия свят също са достатъчно компетентни, за да си вършат работата. Така ще приключа и очаквам с нетърпение бъдещите разговори по този толкова важен регламент. Благодаря, господин Ламбърц. Благодаря. Благодаря на Данута за проекта на текст. Ние споделяме твоето виждане, че ЦК трябва да бъдат подвластни на по добър надзор и по-системен надзор, тъй като знаете, че в системата има все повече и повече рискове. Съответно имаме предизвикателство, което изисква европейски подход и ЕСМА трябва да може да отменя решенията на националните надзорни органи. Естествено, трябва да има и представена национална е, експертиза, защото всяко решение на европейско ниво трябва да се взема възоснова на е, съзнат развити аргументи, добре осъзнати аргументи. Освен това, смятаме, че е необходимо да се намери равновесието между предложението на комисията и твоето предложение. Що се отнася до паричната политика, ние не смятаме, че процес ще е гладък. Готови сме да дадем своя принос. Предложението на комисията разглежда една от слабите страни на е, регламента ЕМИР, тъй като настоящия режим е, тотално е, се осланя на надзора от страна на трети страни и това не е достатъчно, тъй като има институции, които са от системно значение за финансовата система на Европейския съюз. Системата на класификация на комисията като цяло е добра Макар, че ние смятаме, че текста свързан с ниво първо трябва да уточни допълнително критериите и ние смятаме, че ЦК в крайна сметка има три категории. Трябва да има и допълнителни критерии, що се отнася до актовете за изпълнение на комисията по отношение на а, признаването или а, оттеглянето на такова признаване. Ние смятаме, че е необходимо да се намери решение което да отчита и бъдещите промени в организацията на ЕСМА. Не сме убедени, че предложеното решение сега ще направи процеса на решение по-гладък, тъй като в крайна сметка управителният съвет на ЕСМА може да постави под въпрос всяко едно решение на комитета и не смятаме, че от юридическа гледна точка предложението е издържано. Ние смятаме, че трябва да изберем варианти, които да ограничат налагането на допълнителна бюрокрация, тъй като би следвало да се вземе предвид и бъдещата архитектура на ЕСМА в контекста на прегледа, който се предвижда. Като цяло ние сме готови да работим конструктивно с Данюта и смятаме, че парламента трябва да има една добра позиция. Благодаря. Благодаря. Други докладчици в сянка не виждам. Можем да дадем думата на комисията. Господин Пиерсън. Много благодаря, господин председател. Няма нужда да подчертавам колко е важно това предложение. То показва какво ще прави Европейския съюз по отношение на пазарната инфраструктура в бъдещето, защо имаме нужда от напредък и от яснота за нашите дружества. И този напредък трябва да дойде максимално бързо. Искам да поздравя докладчика госпожа Хюбнер за този доклад и за предложените изменения към предложението на комисията. Мисля, че измененията са достатъчно уместни и интелигентни адекватни и представляват една добра основа за бъдещата ни работа. Те подобравят текста. Мисля, че предложението на комисията е изключително важно, за да може да се подобри надзора на ЦК извън Европейския съюз, които искат да влязат и да действат на европейските пазари и да предлагат финансови услуги на Европейския съюз, на ниво Европейския съюз. Ето защо е много важно да има такъв надзор. Три коментара. На първо място, много се радвам, че докладчика подкрепя всички основни аспекти на предложението на комисията. Виждаме, че докладчика е, също смята, че трябва е, централните банки да играят по-голяма роля по отношение на надзора на ЦК е, и да се произнасят малко повече по отношение на действието на ЦК от трети страни, както и вътрешни ЦК. Имате категорична позиция по отношение на ликвидността, по отношение на надзора на, на финансовите пазари. По тези въпроси и по много други ние не можем да се справим сами. Всъщност нито една страна в целия свят не може да се справи сама и трябва да има сътрудничество. Радвам се, че имате предложение относно калибрирането на вземането на решения, налагането на вето е, има интересно предложение за един подход, който се определя като съобрази се или обясни защо не се съобразяваш. На второ място, радвам се, че докладчика подкрепя разделянето на две нива на неевропейските ЦК. Системно важни и такива, които не са от системно значение за нашите пазари. Е, това искане е съразмерно, то отразява рисковете на нашите финансови пазари, на нашата финансова система. И господин председател, както вие и самия казахте, е, механизма за е, съобразяване, за съпоставяне и съобразяване е нещо, което ще проработи и трябва да положим малко повече усилия, за да може да създадем система, която работи малко по-добре сега по отношение на ЦК от трети страни. Освен това, приветстваме идеята на докладчика, че една от основните слабости по отношение на ЦК от трети страни е, че системата за техния надзор е, е твърде слаба и твърде разчитана на външни органи. Всъщност, е, стабилността на финансовите пазари в Европейския съюз продължава да се регулира по силата на европейското право. Е, и съответно тази стабилност трябва да продължи да бъде гарантирана и надзиравана от европейски институции съответно Европейската комисия и европейските регулатори. Не виждам кой може да отрече нещо подобно. Да, има известно недоволство от другата страна на Атлантическия океан, но един от а, а, колегите ми напомни, че става дума за Гертруд. А, Шекспир пише в Хамлет, че а, Леди Дот а, протестира, когато Гертруд а, прави нещо прекалено. Така разглеждаме нещата и се надяваме, че този шум, който се вдига, следва да се разглежда и от всички по този начин. Радваме се, че и като последна мярка може да се премахне изискването за преместване. Вие пояснявате как трябва да се вземе това решение, е, свързано с преместването. Виждате, че се обръща внимание на разходите, за, на, на периодите за изпълнение. Е, в крайна сметка целта е да се гарантира стабилността на финансовите пазари и е, на валутите в Европейския съюз. Всяко едно решение ще трябва да бъде предоставено за разглеждане от парламента и от съвета. Не може Европейската комисия сама да взема решение. Тук искам да премахна всякакви недоразумения. Госпожа Суинбърн говори за решенията за еквивалентност. Аз съм напълно съгласен с нейните коментари. Има разлика между решенията за еквивалентност на комисията, които ще засягат еквивалентността на законодателството в трети страни. Това предложение обаче не цели да разгледа проблема за еквивалентността. Става дума по-скоро за нещо друго, за надзора на фирми и дружества от трети страни, които искат да работят на нашите пазари и да сътрудничат с нашите дружества. Доколкото знам, Европейската комисия няма никакви намерения да променя или да оттегля съществуващите решения за еквивалентност. Няма до сега промени в страните, е, които определяме като трети, в тяхното законодателство. Няма промяна и е в сътрудничеството, което имаме и на което се радваме с представители на трети страни. Може да има преразглеждане на решенията за еквивалентност след като се приеме това предложение, както и вие казахте, господин председател. Но първо предложението трябва да влезе в сила. И ето защо имаме нужда след това пък от поне от 6 месеца, за да предложим делегиран акт. И съответно съвета и парламента ще трябва да се произнесат. След това ще имаме нужда от 12 месеца, за да влезе в сила делегирания акт. След това ще трябва да видим дали има някакви периоди, на адаптация. Господин председател, искам да ви гарантирам, че докато всичко това се случи, аз ще съм се пенсионирал. И накрая проявяваме голям интерес към предложението на докладчика да се упрости управлението от страна на комисията в рамките на ЕСМА. Искам да кажа, че вината е моя. Аз съм от части е, отговорен за е, това, което прави комисията в момента по отношение на регулацията не можах да обясня това, което правя на жена си, но мисля, че в крайна сметка това, което направих, допринася за доброто сътрудничество и с централните банки. И мисля, че по-настоящем регламента не гарантира пряка връзка с текста за ЕСА. И накрая искам да кажа, че се водят сложни разговори с държавите членки. Ако някой ще получава повече правомощия, правомощията на друг трябва да бъдат намалени. Но като цяло е, ние смятаме, че резултата ще е добър и ще е нещо повече от отделните части, които го съставят. И мисля, че в крайна сметка ЕСМА ще има всички необходими ресурси и персонал, за да изпълни своите бъдещи задачи. Благодаря. Благодаря. Питерсън Данута. Съвсем накратко, господин председател, тъй като вече отнемаме от времето на следващия доклад. Искам да благодаря на всички, на комисията. Много време си дадохме и ще си дадем преди да настъпи крайния срок за внасяне на изменения. В заключение, Искам да кажа, че процес на вземане на решение би следвало да е гладък, защото като цяло, една от слабостите, когато работим и когато внасяме предложения за Европа, е, че не работим по един безпроблемен начин. Това предложение е изключително важно от гледна точка на правната сигурност и от гледна точка на доверието, защото в крайна сметка беше споменато вече, че на карта а, са заложени европейската економика и рисковете, които могат да съществуват за тази а, економика. И ето защо е необходимо да гарантираме, че ще създадем една система, която ще работи безпроблемно. Трябва да гарантираме правна сигурност и трябва да гарантираме доверието. Надяваме се, че в този дух ще работим всички ние, когато ще обсъждаме как да изглежда тази система. Благодаря, казва председателя. Дебат ясно показва, че има обща подкрепа за текста Представителя на комисията каза, че доклада запазва основните аспекти на предложението на комисията. Сега ни предстои да подобрим текста още повече, да се надяваме, че и определените срокове за работа са реалистични. А какви са те? Разглеждане на измененията или по-скоро първо Крайен срок за внасяне на измененията 26 марта, 2 часа след обед, за да може да публикуваме измененията преди Великденската вакансия, разглеждане на измененията 23 април и разглеждане или гласуване по-скоро на 16 май. Благодаря на всички вас и сега преминаваме към следващата точка. Общ дебат е, освобождаване от отговорност на три отделни органа. Докладчик е Кей Свинбърн. Имате думата. Налага се да побързаме, тъй като можем да използваме услугите на устните преводачи до не по-късно от 12.35. Um, um, Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Благодаря на колегите за измененията. Радвам се, че бяха включени много мнения на колегите. Не бих искала освобождаването от отговорност да се смесват с други документи. Радвам се, че виждам че много от измененията отчита това. Говорим за три различни органа, но има няколко общи елемента и затова ще се спра на тях. Първо, много от... говори се за, основният, за основната роля на тези органи по време на кризата, говори се необходимостта от надзорното сближаване Освен това, се отчита, че тези органи трябва да разполагат с нужните ресурси, за да изпълнят своя мандат. Съгласна съм, че трябва да се помисли дали не можем във вътрешен план да отговорим на потребностите. Има потребност е, всички, по всяко увеличение на ресурсите да се обоснове. Също така, политиците трябва да бъдат информирани и подкрепям изменението на господин Моли за редовна оценка. В измененията има подкрепа за сътрудничество между самите органи, между тях и националните им съответни органи, също така и национално ниво. Не искам а, да ограничавам възможностите за взаимоотношения, но те трябва да се основават на доверие и трябва да се гарантира независимост. Също така има нужда от повече прозрачност и отчетност в работа на тези органи. Някои разпоредби, като защита на подаващи сигнали, са свързани с вече взети мерки. Има обаче други конструктивни предложения, желания заседанията да се предават на живо по интернет и да има прозрачност не само за парламента и съвета, но и винаги, когато това е уместно за гражданите, много от тях а, с, са полезни за всички, за всички доклади. Също така трябва да се спазва мандата, за който са създадени и не би трябвало да се стремят към разширяване на мандата. Отнасям се с разбиране към измененията на господин Ланген за доклада ЕИОПА. Там се говори за случаи, в които агенциите са превишили мандата си. В преди тези твърдения да бъдат включени в освобождаването, бих искала да има малко повече проучвания и предлагам да намери моделно решение и едно от политическите звена да анализира по-внимателно въпрос от името на комисията. Очаквам коментарите на колегите за компромисите. Разчитам сътрудничеството да продължи. графикът се очертава доста напрегнат. Томас Ман. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря сърдечно на Кей. Работата е наистина успешна. Продъл... Измененията бяха групирани в компромисите. Искаме разходите по Брексит както и разходите по преместването на ЕБА да бъдат взети предвид. Много важно е да бъдат изпълнявани дейностите, които са определен законодатели, и да няма допълнително разширяване. В компромиса е отразен и този аспект. Ролята на ЕБО за международните надзорни структури е много важна. Ние Подчертаваме, че е важно ЕБА да се придържа към задължението си за отчетност и да осигурява прозрачен достъп до документите си. Това е много важно, ти го каза и аз го подчертавам. Относно ИОПА, за по-добра защита на потребителите и да се намалят системните рискове. През декември миналата година Сметната палата е проверила ЕЙОПА и има много ясна позиция, която беше изложена. Всичко е било правомерно, всичко е било съгласно правилата. При разпределянето на бюджета в 40% са от европейския бюджет, 60% са директни плащани от държавите членки. Трябва да видим дали този дял не трябва да бъде намален. Ние подчертаваме необходимостта от това ЕОПа да се придържа към определени правила изпълнението на правичното законодателство. В тази връзка сме предложили критично изменение на следващо място относно ЕСМО. ЕСМА стабилността в цялостната финансова система. Това е задача, която ЕСМА изпълнява добре. Относно правомощия трябва да видим дали те се третират разумно. Относно заупотребите на пазара, имаме нужда от една по-силна роля на ЕСМА във всеки един случай. Е важно да има по-добро свързване и по-добър начин да се подсили капиталовия съюз. И това трябва да стане обаче по-етапно. Е, накрая ще кажа, че е, много добра е съвместната ни позиция, която изготвихме. Благодаря. Thank you. Юкбая. Благодаря. Най-напред благодаря на докладчика. Социалистите и демократите е много важно да се осъществява контрол върху финансовата система и в този смисъл ще внесем изменения, подчертаващи значението на трите органа за много важно да се предоставят нужните ресурси на тези органи, за да изпълняват своите задачи. Също така е много важно да има прозрачност при осъществяване на тяхната мисия също така е много важно да има а, някаква а, да има възможности за защита на подаващите сигнали. Има много други елементи, които подчертахте и с които ние сме съгласни. Благодаря, господин председател. В случай, че преводачите спрат, ми подайте сигнал, за да продължа на английски. Много от това, което исках да кажа, вече беше споменато от колегите. Ние проверяваме европейските надзорни органи в сегашната им форма. Ние знаем, че те са на път да дефинират новата си роля и да се преобразуват. Кей каза, че в миналото те са следели за конвергенцията на надзора в държавите членки, както да се подсили, подсили този надзор и да се закрилят потребителите. Има напред, който е отбелязан. Не сме стигнали от там, където искаме и за това комисията е направила предложение за изменение относно бюджета и контролиране на вътрешните разходи и процеси. Сметната палата изготви положителен доклад. Беше посочено, че са работили ефективно и е имало прехвърляне на бюджета само когато това е било основно оправдано и всичко е вършено в рамките на заложените предели. трите надзорни органа се справят много добре, що се отнася до ам, обработката на заявленията и така на изпълнението на задачите. Има обаче ам, и някои грешки, които възникнаха след провеждането на стрес-тест. ЕИОПА не е постигнала нивото на конвергенция, което е желателно. Трябва да се направи нещо в тази връзка. Работим а, сега за изменения възоснова на прежението на комисията и това е необходимо повече от всякога. Относно Брекзит и преместването на агенцията, ще има разходи, разбира се, ние не знаем от кого ще бъдат поети тези разходи и как за това е добре да се стигне до някакви резултати при преговорите на Бърния с Обединеното кралство относно измененията, които са внесли колегите. Кейс Уимбърн коментира някои от тях. Измененията са целенасочени, отправим се в правилната посока и ние смятаме, че трябва да има повече прозрачност, повече откритост, но смятам, че а, трябва да се действа по принципа на пропорционалността не трябва, за да има малко повече прозрачност, да се затрудняват действията на агенцията и да има по-голям административен товар. Благодаря ви. Thank Господин Пападимулис. Благодаря на госпожа Суинбърн за свършената работа по трите становища. Нашата група, както знаете, има някои възражения по цялостната архитектура на системата за надзор и възоснова на тези възражения внесохме изменения в интерес на прозрачността, отчетността, както и някои измерими резултати. Трябва да се прави редовен преглед на агенциите и това и когато се увеличи работата им, трябва да се увеличи и бюджета им. Трябва също така да спазим, да спазваме разпоредбите на Сметната палата и те трябва да работят и с други европейски органи, международни организации. Също така трябва да има повече демократична отчетност за срещите им с групи по интереси. И заедно с това трябва да осигуряваме защита на подаващите сигнали. Много се радвам на това, че нашите изменения бяха прияти добре. Свен Гиголт. Thank you, Chair, and also thanks to Kay Swinburne for her work and try to благодаря на Суинбърн за свършената работа.